Um... Добър ден, колеги. Ако не възразявате спрямо дневния ред, нека да го приемем. Преминаваме към втората точка езиковия режим за днес. За съжаление, няма да имаме превод от датски, харватски и ирландски. Преминаваме към приемане на препоръките на координаторите по силата на правило 205, номиниране на докладчици, докладчик по становище госпожа Адже от СПД е номинирана за докладчик за становището, наречено промяна на регламента ЕС Евратом. Това е единствената препоръка, която имаме за днес. Комисията обаче трябва да приеме тази препоръка и тя се приема. Стигаме до точка 3, уважаеми колеги тук е Матиас Рюте, който е генерален директор на генерална дирекция Home. Миналата седмица разговаряхме, имахме устно запитване по отношение на 6.2 и Евродак. Имахме и доклад, който обсъдихме миналата седмица. Чрез всички тези разговори се повдигнаха много въпроси относно оперативната съвместимост на базите данни. Много важни въпроси за нашите колеги. Ето защо искаме да обсъдим всички тези теми по-задълбочено с колегата Матия Сарюте. Добре дошъл, моля ви да представите работата, която е извършена до сега в рамките на високата групата на високо ниво група от експерти, която работи по обмена на информация и оперативната съвместимост. Нека да ви напомня, че тази група беше създадена след едно съобщение по повод по-силните и по-интелигентни информационни системи за границите и за сигурността. Това съобщение е от 6 април. Има и пътна карта за обмен на информация и оперативна съвместимост. До сега са проведени две срещи на тази група. Има и редица подгрупи, които са създадени. Групата разглежда много важни въпроси за нашата комисия. Приветствам усилията на комисията да обсъди различните съществуващи системи и да идентифицира пропуските. Много важно обаче да се гарантира, е, че е, всички съществуващи системи ще могат да бъдат използвани независимо от това къде са различните пропуски и недостатъци, а когато такива трябва да бъдат запълнени. Искам да кажа, че докладчика отсъства. Добре е, че тук господин Рюте. Е, ще чуем какво ще ни каже той. Заслужаваше си да почакаме. Благодаря. Клод, за мен е удоволствие да съм тук, както винаги. Мисля, че за първи път съм тук по този въпрос. Обикновено обсъждаме други теми. Ще се опитам да ви представя работата на тази група на високо ниво, която председателствам. Всъщност комисията реши да създаде тази група. Аз приех да съм председател. Като цяло, тази група има за цел да даде своя принос към цялостната визия за това как да се използват данните и как да се управляват данните по по-ефикасен начин. Става дума за данните, свързани с управлението на границите. Целта е да намерим и начини за подобряване на положението. Когато комисията оповести създаването на тази група на високо ниво, мислехме, че ще има 5-6 доброволци, които да участват. В крайна сметка тази група не бих казал, че е по-голяма от вашата комисия, но там има доста участници. Всички държави членки изпращат свои представители. Агенциите също са представени. Европол, Еолис, Фронтекс, Евроюст и ФРА, Агенцията за основните права – Погрижихме се и вашата комисия и парламента да бъдат представени чрез вашите членове на секретарията. Те са там в качеството си на наблюдатели. От последното ни заседание мога да кажа, че имаме още един присъстващ. Това е отговорника за защитата на данните в Европейския съюз. Защо комисията реши да създаде тази група? Много често са ни казвали, че що се отнася до управлението на данните в Европейския съюз, си заслужава да разгледаме цялостната архитектура, цялостната конструкция това е необходимо, ако искаме да се справим с заплахите от страна на терористите. Има много критики относно управлението на информационните потоци, както между държавите членки, така и между агенциите в областта на правоприлагането и що се отнася до защитата на границите. Групата, която беше създадена, следва следните принципи. На първо място, и мисля, че тук ще се съгласите, информационните системи би трябвало да се допълват. Не трябва да има припокриване и ако има някъде припокриване на компетенциите, то трябва да бъде елиминирано. В същото време трябва да намерим и пропуските в системата. Добре е да имаме един модуларен подход – по силата на който да използваме в пълна степен новите технологии, като спазваме принципи познати е, на много хора, като например е, защита на, на личната свобода по правило. Опитваме се да защитим всички права на европейските граждани, на гражданите на трети страни. Искаме да направим информационните системи оперативно съвместими, искаме да ги свържем една с друга, ако това естествено може да стане. Това е едно от предварителните условия, за да може търсенето в системите да се осъществява по по-лесен начин. От мен се очаква да ви разкажа какво е актуалното състояние на нещата. Бих искал малко да ви разочаровам, защото току-що започваме. Вероятно, едва след заседанието на следващата група ще мога да ви дам повече информация. Сър Джулиан Кинг, ако не се лъжа, също ще дойде на 8 ноември. Той проявява голям интерес. Естествено, че той ще ви даде своята гледна точка за това какво се случва. До сега работим много, не само в рамките на групата на високо ниво и в рамките на подгрупите, за това как да идентифицираме каква е ползата от съществуващите системи. Мисля, че спокойно можем да заявим, че някои елементи на системата са разочароващи. Има проблеми във връзка с пълното изпълнение. В някои случаи има процедури по нарушение. Опитваме се да идентифицираме случващото се. В действителност Говорим за три съществуващи системи, вероятно четири. ВРС, ШИС, Евродак. Знаете, че сега преговаряме промените в Евродак, обсъждаме системата за регистрация на влизанията и излизанията в Съюза. Вероятно, много скоро скоро ще започнем дебат по ETS. Е това е нещо като европейската ЕСТА. Ако вземем всичко това предвид, можем спокойно да кажем, че е дошло времето да разгледаме съществуващите системи, доколко те са полезни, доколко не са полезни, да идентифицираме пропуските и съответно да преценим как да създадем другите системи. Създали сме три подгрупи Една се занимава с съществуващите системи, една разглежда новите системи и една група, която се занимава с оперативната съвместимост на системите. Тези групи докладват пред групата на високо ниво. Що се отнася до оперативната съвместимост, подгрупата от експерти вече разговаря относно възможността за взаимно свързване на системите, както и за формата за изпращане на съобщения, универсалния формат, споделянето на биометрични данни. Мисля, че разговорите се водят в една приятна атмосфера. Всички искат да се работи на основа на полезното сътрудничество. Всички искат да се постигне нещо конкретно. В същото време винаги се разговаря в контекста на принципите е, да се защитят е, личните данни, личната свобода на гражданите, както и да се е, работи така, че да се постигне само конкретно начертаната цел без нищо излишно. Предполагам, че някъде през декември ще мога да дойда да при вас и да ви представя нещо като междинен доклад. Тогава ще мога да ви дам много повече информация. От там нататък идеята е групата на високо ниво някъде през пролета да, да приключи своя доклад, своята работа. Възоснова на този доклад ще можем да направим препоръка относно бъдещото законодателство. Знаете, че работим в момента по предложения, свързани с ЕОЛИСА, така наречената агенция. Опитваме се да използваме доклада, окончателния доклад на групата на високо ниво. Отново казвам, предстои доста работа, работи се в момента, готов съм да ви изслушам. Вероятно ще имате въпроси, да се надявам, че ще мога да отговоря на повечето от тях. Отново казвам, резултатите от работата на групата на високо ниво ще могат да бъдат обсъдени на малко по-късен етап, тъй като работата тече. Благодаря, мисля, че говорих вече твърде дълго. Председателя, благодаря. Матиас, вие очертахте целите на групата. Казахте, че сте готов да дойдете при нас през пролетта. Естествено, комисар Кинг ще дойде при нас и ще отговаря на политически въпроси. Ще дам думата на колегите, така както са поискали думата. Ще започнем с господин Коелю. Той е докладчик по 6.2. Заповядайте. Благодаря много, господин председател. Благодаря, господин Ройте за това, че сте тук. Благодаря за презентацията. Имам няколко въпроса. Първо, миналата седмица председателката на групата за контрол и надзор заяви, че е, групата не е част от е, групата на високо равнище имайки предвид нейната експертиза и познание и отношенията с държавите членки, моят въпрос е защо тази група не е част от групата на високо равнище. Вторият ми въпрос. Оперативната съвместимост и единният сърч са две различни теми, обаче е, всъщност целта е една и съща да има по-ефективно използване за съществуващите системи. На 20 юли на своето заседание на, на, група, на заседанието на групата вече беше казано, че повечето държави членки вече използват един прозорец за търсене. Не би било по-бързо, не би ли било по-бързо целесъобразно и подходяща защита на данните, това да стане на европейско равнище. Трети въпрос. Бе заявено, че не се правят задължителни проверки на всички неевропейски граждани. Можете ли да потвърдите това? След това, по системите. СИС-2. Пет държави членки са подали повече от половината от предупрежденията а е, това е безпоко... обезпокояващо. Освен това, 70-80% от а, информацията се подава от същите държави членки. И след това СИС-2, Шенгенската информационна система, трябва да се преразгледа до края на годината и след това трябва да се предостави информация. Е, работната група на високо равнище по какъв начин ще участва? и ще участва ли изобщо. Благодаря. Благодаря, господин Депре. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Ройте за тази информация, която е информация от началния етап – е, на е, създаването на тази група. Надявахме се е, тя да се задейства по-бързо. В нашата комисия многократно сме настоявали за, между, за оперативна съвместимост между различните системи. Имам въпрос за графика ви. Казахте, че през декември ще излезе първият доклад. Има обаче вече твърдения, които обсъждаме тук. Например, за Евродак, за системата за влизане и излизане. И, поне според мен, има проблеми с оперативната съвместимост между тези две системи. Ще дам пример. Мисля, че и работата на вашата група – трябва да е по-целенасочена, защото има известна спешност тук и трябва да действаме достатъчно бързо. Примерът. Системата за влизане и излизане и Евродак. Системата за влизане и излизане контролира пръстови отпечатъци и лицеви черти на влизане и излизане от Европейския съюз за всички граждани на трети страни. И ако някой от тях не излезе достатъчно бързо от Европейския съюз, той става нелегален. А под предложението за Евродак е държавите членки да вкарат а, в системата Евродак всички нелегално пребиваващи на тяхна територия. Въпреки, че тази система, въпреки, че предходната система вече е събрала такива данни. Въобще, за какво е необходимо това? В такъв случай, за какво ще се използва системата Еврода? Някаква библиотека на лични данни, това ли ще? Трябва да се действа по-бързо, трябва бързо да отговорите за какво е необходима тази система и защо не се предвижда оперативна си съвместимост. Затова моят въпрос е защо не се дава приоритет на тази тема, вземайки предвид примера, който дадох. Госпожа Сипа. Благодаря, благодаря и на господин Рюте за това, че със сравнително кратко предизвестие успя да откликне на поканата ни. Колегата Коейо вече обърна внимание на това, че групата по ШИС не е представена в експертната група на високо равнище. Първоначално заявихте са били представени по-малко структури в тази група на високо равнище, а сега са многобройни. Кои са тези експерти? В кои области? работят те и как се отразява структурата на тази група в структурата на подгрупите. Кои експерти членуват там, с какви познания разполагат те. Допълващ въпрос за подгрупите. Казахте, че от една страна целта е да се избегне дублирането между отделните бази данни. Друга цел е да се установи къде има пропуски – подгрупите обсъждат въпроси свързани с вече действащи системи. Целта на работата в тези групи е да се установят дублирания или пропуски. Как в такъв случай можем да говорим вече за създаването на нови системи, при положение, че все още не знаем къде са дублиранията и пропуските? Може да се работи по някои технически въпроси на този етап, но как на този етап можем да говорим за оперативна съвместимост? доколко тези подгрупи работят успоредно една с друга, доколко обменят информация помежду си. По въпроса за оперативната съвместимост, той отвежда на друг въпрос, а именно какво разбирате под оперативна съвместимост? Отделните бази данни следва да са структурирани така, че взаимно да се допълват ли или пък трябва да бъдат свързани една с друга? така че един отделен служител да може да има достъп до повече от една база данни? Предвиждат ли се ограничения в достъпа? Към този въпрос се добавя и технически въпрос. Възможно ли е да има обмен на информация между тези отделни бази данни, тъй като данните са на различни езици? Отделни служители в момента имат достъп само до ШИС, например? Следва ли те в бъдеще да имат достъп до Евродак и други бази данни? Ако това е възможно, то как ще бъдат прилаганите принципи, прилагани принципите, за които взехме решение съвсем наскоро? Има неограничаване на обема на данните и ограничаване на използването им единствено и само в рамките на целта. Ако се предостави по-широк достъп до повече бази данни, ще има проблеми с тези два принципа. Още един въпрос, свързан с оперативната съвместимост. Чисто технически бе много трудно да се гарантира функционирането на системи като ШИС и ВИС, да се гарантира оперативната им съвместимост. Ако към тях се добавят и други бази данни, как ще гарантирате функционирането на цялата система? Последен въпрос. Казахте, че през пролета ще бъде публикуван доклад. Има все още много нерешени въпроси във връзка с начина на работа и дублиранията. Да, питам се в такъв случай това междинен доклад ли ще бъде или окончателен доклад, който ще съдържа конкретни предложения за действие? Какво следва да се съдържа в този доклад, за да имаме и някаква отправна точка за по-нататъчна работа с вече действащи бази данни и евентуално за създаването на нови? Um, Благодаря, госпожа Интфелд. Благодаря, господин председател. По принцип смятам, че нещо добро да се свързват базите данни, които съдържат информацията необходима, за да се осигури безопасност за гражданите. Имам няколко въпроса обаче. Първият всъщност не е въпрос към господин Ръте, а към всички нас. Не мисля, че това, за което говорим тук, е административна задача или техническа задача. Напротив, става дума за политически въпроси и не мога да разбера защо това се оставя на, на служители, които обсъждат техническата страна на нещата, при положение, че това е система, която има голямо политическо значение. Не може да се разглежда тази система като чисто технически въпрос. Тя е политическа и е наша отговорност. Господин Руте, не мога още да разбера какво точно ще взаимосвържете. Казахте, че има множество бази данни, обаче коя с какво ще се събере, свърже европейските само или националните? Миналата седмица получих един документ за националните бази данни е, във връзка с преразглеждането на кодекса за шенгенските граници и бях доста а, от начина по който се използват тези банни, как се използват интерфейси с единно поле за търсене. Но това не е техническо упражнение. Оперативната съвместимост не е технически въпрос, защото тук основното е, че базите данни нито се попълват правилно, нито търсенията са правилни. Както господин Коелю каза, как изобщо е възможно само от пет държави членки да идват половината от данните в тази база данни. Ние може да навършим в една база данни всички държави по света. Обаче, ако само малък дял от тях си вършат работата по вкарването на данни и системата, какъв е смисълът? И още нещо. Трябва да сме малко по-внимателни, когато ам, предоставяме някакви митични е, е, способности на технологиите. Технологиите вършат само това, за, а, е, а, което им позволим да вършат. От нас завърш... зависят много неща. По-рано се говореше за концепцията пълен достъп до информация. Ама аз не знам дали това ще направи света по-добър. Струва ми се, че цялото това упражнение всъщност е крачка напред към този пълен достъп до информация и това не ми харесва. Госпожа Лористин, благодаря много. Благодаря господин Рота за тази информация. Разбирам, че тя е предварителна и че повече ще видим в доклада, който предстои да бъде публикуван. Но съм напълно съгласна с Софи Интфелд, че този въпрос не е сложен само от техническа и административна гледна точка, защото тук става дума за използване на власт, на сила, за начина по който се контролира тя. И за това моят първи въпрос тук е следният кога ще се занимаем с прагматичната страна на нещата и работите ли по някакъв вид законодателен акт, нещо, което можем да видим и обсъдим тук в подробности и да видим до каква степен всички тези процедури са съвместими с нашите принципи за защитата на данните. Аз съм сигурна, че вие се опитвате да ги следвате, обаче Нали знаете, може най-големите грешки да бъдат в тънките подробности. Затова е добре да го обсъдим заедно. След това по въпроса за оперативната съвместимост. Наистина доста сложна тема. Няма да питам за големите бази данни. Обаче, за оперативната съвместимост между базите данни на национално равнище и на европейско равнище. Аз съм от една страна, където базите данни и тяхното използване са много добре контролирани и всеки случай на неправомерен достъп бързо се санкционира. Включително полицаи са били уволнявани заради това, че използват тази база данни не по легитимни съображения, а за лични а, цели. А, обаче, какво става с другите държави членки? Какво правят те за своите национални бази данни и по какъв начин информацията от тях може да стане достъпна? И къде са проблемите тук? В моята страна информацията показва, че разликите са толкова големи, че може да се окаже, че има повече проблеми, отколкото решения има. И може би е, не е лошо да има нови подходи. Е, какво може да се направи по въпроса за хармонизирането на метаданните, например, в националните бази данни? Въобще има много работа, включително и от техническа гледна точка. Кой върши тази работа? Има ли някакъв тип държавни поръчки за това? На кого е поверена задачата? Частни фирми ли са? Кой върши тази работа? И как? Вашата група провежда ли някакви системен анализ? Изготвя ли някакъв вид насоки? И накрая. Казахте, че за вас принципа а, защита на личната неприкосновеност, а, която да е вградена в структурата на базите данни, е основен. Той е важен и за нас, обаче какво имате предвид точно под това? На английски принципът е известен като privacy by design. Благодаря. Ана Гомеш е последният оратор в Благодаря ви и аз, господин Руте, за това, че сте тук. Искам да ви задам следния въпрос. Когато говорите за оперативна съвместимост, вие говорите не само за достъпа за базите данни, но и оперативна съвместимост на оборудването, което позволява достъп до тези бази данни. И моят въпрос е, е групата на високо равнище проверява ли дали това се случва в рамките на държавите членки, а не само между държавите членки, т.е. между различните е, институции в рамките на държавите членки. Е, друг важен въпрос е, вземате ли предвид въпросите свързани с киберсигурността, защото Това е много важен въпрос, когато става дума за каквито и да било бази данни с чувствителна информация. И освен това, златните визи, програмата за инвеститори с златни визи, това всъщност е начин, който и да било да си влезе в Европейския съюз. Въобще, само само бедните и беззащитните ли контролираме? И накрая споменахте програмата ЕТИАС. Но обмена на данните за пътниците в самолетите, например, не включва пътниците на частните самолети. Какво означава това? В тези частни самолети може да пътува който си иска, да трафикира пари, да трафикира каптагон. Кой прави тези проверки? Благодаря, Софи. Съвсем набързо, моля. Един кратък въпрос. За членовете на комисията и ролята на фирмите, които се предполага да предоставят материалното обезпечение. С до кои фирми сте се допитали за техническата страна на нещата и е, искам списък на тези фирми. Това са фирми, които също могат да бъдат допуснати до работа по тези системи. Очакваме вашите отговори на всички тези въпроси и също искам да задам и аз въпрос, кога ще има доклад от за оценката на СИС-2. С ваше позволение ще се опитам да отговоря на някои от въпросите ви. По други, ако не мога да ви отговоря сега, надявам се, че ще мога да ви дам отговор скоро. По последния въпрос, в момента в комисията се изготвя в ресорната генерална дирекция оценката на ШИС. Предстои, надявам се, тя да излезе съвсем скоро, след като приключат междуведомствените консултации. Разполагате вече с оценката на ВИС. Ще се опитам да направя по-общи коментари ще отговоря и конкретно на въпросите ви. Общият ми коментар. Вашите въпроси показаха колко важно бе създаването на тази група. Господин Дюпре, както казахте и вие, много по-добре щеше да бъде, ако тя бе създадена по-рано. С течение на годините работихме по отделни информационно-технологични системи. Работили сме заедно и с вашата комисия. Сега има необходимост всички тези системи да бъдат обединени. В отговор на последния въпрос, въпроса на госпожа Интфелд, до момента не сме се обърнали към нито едно дружество. Използваме техническия експертен опит на Еолиза. Не знам дали агенцията от своя страна ползва други източници на информация. Процесът се ръководи най-вече от държавите членки и агенциите на Европейския съюз. От въпросите ви Останах с усещането, че смятате, че би било по-полезно да ползваме и други източници, но това би осложнило до голяма степен процес. Предстои да излезем с междинен доклад. Предстои да разговаряте и с господин Джулиан Кинг в началото на ноември. Междиният ни доклад ще излезе през месец декември. Окончателният ни доклад ще излезе през месец април или месец май. Не мога обаче да ви убеждая, че този доклад ще съдържа отговори на всички ваши, ваши въпроси. Ако възникнат други въпроси с течение на времето, ще можем да работим и по-целенасочено. По-добре е те да бъдат зададени по-късно, отколкото никога. С заключителния ни доклад няма да се сложи край на работата на групата. Системата в Естония, например, според мен е силно впечатляваща. Тя е пример за това, че е възможно да има оперативна съвместимост, взаимосвързаност и високо ниво на защита на данните когато се извършва трансгранична дейност, например, когато Естония си взаимодейства с Финландия, нещата обаче доста се усложняват. В Естония, когато се ползва системата, има голяма сигурност по отношение на това, кой ползва данните, по отношение на ограничаването в рамките на целта. Едновременно с това данните са изключително достъпни няма нужда да се обединяват отделни системи, тъй като всичко е в една база данни. По въпроса на господин Коейо. В групата са представени държавите членки. Групата на високо равнище за координиране по ШИС не е представена в групата на високо равнище, именно защото работата й се основава на представителство на държавите членки. Може би това бе грешка, но основната идея е държавите членки да изпращат свои представители, които да участват в заседанията на групата. Госпожа Интфелд или госпожа Зипел говори за политическото измерение – Холандското председателство изготви пътна карта, която бе обсъдена от министрите. В известна степен това е един допълнителен елемент, по който работим в групата на високо равнище. Напълно съм съгласен с вас за това, че групата сама по себе си няма политическо измерение – но може да се обсъди този въпрос. Би било много по-зле, ако не го обсъждахме. Това е доста незадоволителният отговор, който мога да ви дам за момента. Възниква въпросът за единия интерфейс, за търсене. Повдигнахте този въпрос. Това бе един от конкретните резултати от работата в тази група. Оказа се, че всяка една държава има такъв единен интерфейс, но всъщност става дума за 28 различни интерфейса, които не са съвместими не дават възможност за консултиране на европейски бази данни. Затова може би трябва да мислим не за съществуващите към момента системи, а за това какво трябва да разработим в бъдеще, така че действително да имаме единен интерфейс за търсене. Към края на тази година вече ще можем да ви дадем повече информация. Господин Депре. Странно е наистина, че сме в процес на договаряне на законодателен акт и едновременно с това окончателният доклад на групата ще излезе през април-май. Тогава вече ще текат преговорите. Затова и на следващото заседание на групата в края на ноември ще поставим акцента върху всички нови системи. Така ще видим дали ще можем да действаме изпреварващо по отношение на преговорите, било то за Евродак или системата за регистриране на влизанията и излизанията. Обсъждали сме вече и потенциалната структура на системата ETIAS. Е Вероятно, в средата на месец ноември ще е излезем с предложение. Госпожо Зипел, по въпроса за структурата на подгрупите, там членуват онези, които членуват и в групата на високо равнище. Те членуват в отделните подгрупи на доброволен принцип в зависимост от интересите си. Що се отнася до структурата на тези групи, тя е разпокъсана какво имам предвид? Понякога там има представители на държавите членки на високо равнище. Понякога държавите членки са представени само от експерти. Проявяваме доста голяма гъвкавост в това отношение. Надявам се, че ще успеем максимално да се възползваме от този си подход няма предварително определени изисквания за това на какво ниво в иерархията трябва да са членуващите в тези групи. Както казах, структурата им е смесена. Обмена на информация между отделните подгрупи, той се състои на ниво група на високо равнище. Провеждат се заседания в пълен състав, които са и възможност за обмен на информация между подгрупите. Ограничаването в рамките на целта, това е един от принципите, към които се стремим. Освен това, се стремим и към избягване на прекомерното натрупване на данни. Казах вече няколко думи за междиния преглед на ШИС. показаното от госпожа Интвелт. Наблегнахте върху едно нещо, върху което ще наблегне със сигурност и сър Джулиан Кинг, а именно изпълнението. Не бива само да вземаме решения, трябва също така да работим и за надлежното изпълнение. Този процес може да прерасне в силно политически процес. През идните месеци ще се постави много силно акцентът върху това, кой всъщност прилага разпоредбите за регистрационните данни на пътниците. Вие като законодатели, веднъж след като сте взели решение за някакъв законодателен акт, след като сте го приели, искате той да бъде прилаган. Ако не ви се харесват последиците от това, може да решите да го измените. Но в наш интерес е веднъж след като бъде прият някакъв законодателен акт, той да бъде прилаган. По въпроса за законодателния акт. Няма нужда да пренаписваме регламента за защита на данните. В него са закрепени основните принципи. Ако След като обаче групата излезе със своите заключения, ще трябва да преосмислим ролята на Еолиза. Вероятно ще се наложи да бъде преразгледан регламентът за Еолиза. Ще трябва да разгледаме и други законодателни актове, да видим къде има празноти, къде има дублиране, къде има проблеми с прилагането. Поради това, вероятно, ще ни се наложи да преразгледаме някои вече действащи актове. Ще трябва да се обсъдят и нови законодателни предложения. Ще вземем предвид всичко това по време на дискусиите. на въпроса на госпожа Гомеш. Опитах се да отговоря на въпроса ви за единия интерфейс е, и за оперативната съвместимост. Киберсигурността със сигурност ще е особено важен въпрос. Системите не бива да са уязвими. Киберсигурността като цяло със сигурност ще е много важна и в бъдеще. Надявам се да мога да обсъдя с вас и някои въпроси от работата на специалната работна група за Съюза на сигурността. Предстои да се говори за киберсигурността като цяло. По въпроса ви за така наречените златни визи, той спада към прерогативите на държавите членки – има връзка с сигурността. Въпросът може да бъде разгледан от тази гледна точка. Но когато говорим за визовата политика, говорим за визовата политика по Шенген, за визи за краткосрочен престой. По въпроса за частните самолети и факта, че не са включени в системата за регистрационните данни на пътниците – Не знам дали не трябва да се предоставят такива данни. Госпожа Гомеш иска да зададе още един въпрос, но за съжаление следващият ни гост вече чака. Чака ни търпеливо. Сър Джулиан Кинг на 8 ноември ще разговаря с нас отново по тези въпроси. Благодаря ви за подробните въпроси. Виждате с какви обширни познания разполагаме тук по този въпрос, какъв акцент поставяме върху него. Благодаря ви още веднъж, че ни отделихте от времето си. Ще продължим да разискваме този въпрос. Сега преминаваме към точка четвърта. As he's coming to the um, podium, just to explain. Преди гостът ни да се присъедини към нас, нека ви уведомя, че координаторите на нашата комисия отправиха покана за размяна на мнение с Жак Тюбом, френски защитник на правата, за мен е удоволствие да го приветствам с добре дошъл. Той е бивш член на Европейския парламент и бивш министр на правосъдието на Франция. Господин Тюбон е защитник на правата в Френската република. Институцията, която представлява, разполага с редица компетенции. Той е бивш медиатор на републиката, и защитник на правата на детето, Господин Тюбон работи в редица области. Няма да се спирам по-отделно върху всяка, тъй като съм сигурен, че той ще говори за тях. Те са много важни за неговата работа, както и за работата на нашата комисия. Основните права в Европейския съюз са в основата на работата на комисията ни, както и в работата на господин Тюбон. Съжалявам, че Закъсняхме, господин Тюбон. Сега ви давам думата. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. Президент, медам месье. Е, господин председател, дами и господа депутати, много ви благодаря, че ме приветствате тук днес. За мен е чест за пореден път в друго качество да присъствам тук в Европейския парламент, където имах е, високата чест да бъда депутат. През 2015 година в Париж посрещнахме една група служители на Комисията по граждански свободи и е, проведохме много интересна среща и от тогава стигнахме до заключението, че би било много добре да обсъждаме с депутатите в Европейския парламент темите, с които вие се занимавате в Комисията по граждански свободи, които са част от нашите правомощи като защитници на правата. Съвсем накратко в уводните си думи. Председателят даде представа с какво се занимава защитника с правата на правата. Ние на практика сме нещо като омбудсман, но с повече а, е, а, е, прагматични правомощия а, е, за разлика от обичайната позиция на омбудсмана, която е по-скоро свързана с морални правомощия. Така че ние на практика имаме възможност активно да се занимаваме с достъпа до правата и до публичните услуги, които дават възможност за упражняването на правата. Разбира се, ние работим с основните права, основните свободи. Работим съгласно нашата национална конституция, както и по правото в тази област на ниво Европейски съюз, на ниво Съвет на Европа, както и хартата на основните права на Европейския съюз. Имаме определени правомощия, от които ще изтъкна само едно. например, когато е, определен съд е, се занимава с въпроси, свързани с дискриминация, основни права, правата на детето, или пък е, неетично поведение от страна на представител на силите на реда, можем да участваме в делото като експерт, приятел на съда. А, това е информация, която предоставяме, която може да се използва и от двете страни по делото. И по този начин в а, предуарите могат а, да бъдат цитирани напълно независими тълкования, свързани с правата на човека. И тъй като имам сравнително малко време за изказване, преди да премина към вашите въпроси, ще се занимая с три основни теми. Първо, основен въпрос е сягаш нашата страна и доста други страни, а именно резултатите от терористичните атаки, които засегнаха Франция от началото на 2015 година. И така, по отношение на правата на човека, обикновено се произнася Европейския съд по правата на човека. Също време е необходимо да се намери правилното равновесие между осигуряването на сигурност и а, възможността да се а, упражняват задачите на силите на реда, включително и репресия срещу нарушения на реда. И от друга страна основните свободи. Правото на лична неприкосновеност, свободата на кореспонденцията, е, елементи, които са основни елементи на европейската демокрация от вече 200-300 години. От тази гледна точка трябва да се има предвид, че защитника на правата бе създаден във Франция през 2015 година съгласно възможност предвидена още през 55-та година, която дава възможност държавата да предприема изключителни мерки, които не предприема в обичайни ситуации. Например, може да се провеждат претърсвания в домовете на определени лица с административно решение, т.е. решение на префекта а не само, така както обикновено се прави с разрешение на независим съдия. Тоест, може да има такива претърствания, може да има съдържане на административна информация. Вече за трети път в Франция се подновява извънредното положение от 21 юли. Е, е, то е подновено е, за още 6 месеца, т.е. до най-късно, най-рано до 21 януари 2017 година. Не знаем дали ще се продължи по-дълго. Обаче въпросът е, когато говорим за такава ситуация, извънредно положение, т.е. временен период. Не трябва това да се бърка с обичайното приложение на правото. В един кратък и извънреден период върховенството на закона и зачитането на свободите може да бъде частично ограничено, но в обичайното право този тип рестрикции върху върховенството на закона са недопустими, тъй като те представляват отстъпване от това, което във Франция се разглежда като основни принципи на републиката. Това е, което исках да кажа по тази тема. И така, като защитник на правата, много внимателно следих как се прилага, следих прилагането на последствията от увеждането на извънредно положение. 82 претърсвания на домове е имало. Направих препоръки, някои от които бяха след... следвани след 21 юли. Например, препоръката да има протоколи, както и препоръката свързана с специална грижа за децата, когато има претърсване дом в присъствие на дете. Префектът на полицията в Париж, например, в своите насоки за оперативна дейност взе предвид тези препоръки. А е, също така трябва да се има предвид, че ако има материални щети при такива претърсвания, аз препоръчах те да могат да бъдат възстановявани а, по по-облегчена процедура. На второ място, говорите за положените, положението за, на мигрантите. А, и по-конкретно това, което се случва днес в а, един град в северна Франция, Кале, градът най-близък до британския бряг – тъй като го делят само 30 км от Великобритания, град, от който тръгват фериботите за Англия и най-вече град, в който е входът на тунела под Ламаша, където влизат автомобилите и камионите и по този начин много лесно преодоляват разстоянието Кале-Довър. Много добре знаете, че в, на, в Кале от години насам се събират мигранти от целия свят. Много хора от Афганистан, от Судан, от Еритрея. И разбира се, в днешно време и много хора, превърнали се в изгнаници от конфликта в Близкия изток. Защо има такова струпване на хора там днес? Ами, първо, това е естествено място на преминаване. А, струпването на хора е, се дължи на това, че то е затворено. През 2003 година тогавашните правителства на Великобритания и Франция взеха едно решение за един град близо до Кале, в един град близо до Кале, в Токе, където бе заявено, че контролът на достъпа върху британска, в британска територия няма да се провежда повече в Добър, ами в Кале. противно на обичайните е, разпоредби, където прегледът преглед на документите на излизане от шенгенското пространство. Това споразумение действа от няколко години, обаче е, има проблем, защото е, има изправена стена. Великобритания не иска да приема мигранти и пред тази стена се събират хиляди души. Хора, които искат да влязат в Великобритания правят всичко възможно да го направят. И използват условите на трафиканти или пък се качват на камиони или пък на кораби а, а, застрашават живота си. Съвсем наскоро едно семейство бе блъснато от камион. Жената почина. Това бяха мъж и жена от Еритрея. И въобще в Калея се създаде ситуация, с която френското правителство много трудно се справя. На 6 октомври 2015 година е, е, в своя, своя декларация заявихме, че в ситуацията в Калене се е, зачитат някои основни права. Няколко седмици по-късно административният съд в Лил се позова на част от доклада ни и излезе със съдебна заповед, която да задължи Франция да предприеме определени мерки за осигуряване на сигурност и хигиена за хората, живеещи в този бидонвил в Кале, както и да осигури подслон за определен брой хора. Това действително е място, където хората живеят а, е, в нечовешки условия. В контейнери, в палатки, е, жени, деца. 450 е, от най-уязвимите от тези хора бяха подслонени. В региона по-настояще се намират 1200-1300 непридружавани малолетни деца. Това са деца, които нямат никой от семейството си наоколо а, и тяхната среда се състои само от а, престъпници, а, които могат да ги прехвърлят като трафиканти и които ги подлагат на всякакъв вид насилие, включително сексуална. Това са малолетни е, деца, които по-настоящем са в много тежко в, в, в голяма опасност. Необходими са хуманитарни операции. Те са напълно основани, защото тези е, 7000 души, живещи в този бидонвил, живеят в ужасяващи ос, условия е, напълно неприемливи за страна като Франция през 2016 е, година. Гражд... Е, възрастните в този лагер обаче най-вероятно ще бъдат поканени да се преместят на други места, в други центрове за приемане или да се регистрират като търсещи статут на беженец. Но ам, въпросът за малолетните лица все още остава неразрешен. Правителството е, дава гаранции, че, те ще, че за тях ще е, се погрижат, но е, няма никаква прак, практически мерки. Няма яснота как тези деца ще получат защита и подслон. А съгласно Международната конвенция по правата на детето, те трябва да бъдат защитени, да им се даде покрив, да им се даде грижа и образование. Това е задължение на всички държави, страни по конвенцията, спрямо всяко едно малолетно лице. И е, аз заявих това и изразих своето сериозно безпокойство по темата. И а, е, още две неща, господин председател, ако ми позволите. Европейската политика е политика на затваряне. И по отношение на основните права, това е проблематичен подход. Например, споразумението Европейски съюз Турция нарушава всички правила, включително и тези на договора, защото лица се изпращат в страни, в които няма никаква гаранция, че не са изплашени пред заплаха. Това е противоречие с принципа за основните права, правата на, Конвенцията за правата на човека и договорите. И друго нещо, което ще добавя тук. Като цяло би могло да се отворят легални пътища на миграция а не както се случва сега да се затваря Европа. Разбира се, поставяме под въпроси и процедурата от Дъблин. Не знам до каква степен тя може да бъде преразгледана. Много държави членки я смятат за проблемна, но както знаете, защитниците на правата и аз като защитник на правата трябва да заявя твърда позиция в защита на тези права. На 9 май миналата година публикувахме доклад, свързан с правата на чуждестранните лица във Франция. 300 страници е този доклад и в него ясно се очертава по какъв начин според нас в момента страната на правата на човека в Франция все повече се отдалечава от това си название и как много чужденци, които като всички останали имат право да упражняват своите права на човека, непрекъснато се острацират от правилата, от закона или от приложението – на закона. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Тубон, за това, че ни разказахте толкова подробно какво се случва. Благодаря за това, че говорихте за Кале и за убежището, за непредружаваните малолетни лица. Всъщност, точно по тези въпроси искахме да ни поговорите, когато ви поканихме ние от групата на координаторите. Колеги, нямаме кой знае колко време. Знам, че онова, което чухте, ви е накарало да формулирате много въпроси в главите си. Моля ви да бъдете изключително кратки. Ще има въпроси и към комисията относно преместването и презасъването. Започваме с госпожа Гомес. Тя беше в Кале в четвъртък на френски. Благодаря, господин Тубан. Имах честа да ръководя делегация на тази комисия в Кале през юли месец. И съм напълно съгласна с това, което вие казахте току-що, именно от една страна видяхме, че се полагат усилия от страна на властите за е, поемане на отговорността на властите по отношение на тези хора, които живеят в този Бигновил, обаче Бигновил продължава да съществува, защото има каналджи и прехвърлящи хора и защото Франция се опитва да попречи на тези хора да стигнат до Англия. Трафикантите са там, те се възползват от хората и положението е най-ужасяващо за непридържаваните малолетни лица. Много ви благодаря, че споменахте въпроса. Видях, че Великобритания днес е приела 10 деца, само че става дума за стотици деца. Какви са последиците от гледна точка на сигурността и на какво се позовават а, нашите правителства, а, когато а, си позволяват до такава степен да нарушават правата на човека? Извинявам се, Ана. А, всъщност а, исках да те прекъсна. Не става дума за 10 човека, а за 20. Не, че 20 за кой знае колко много. Моля съвсем накратко на френски. Още нещо. Искам да ви благодаря за това, че е, твърдо и ясно заявихте, че е, споразумението или по-скоро декларацията Европейския съюз Турция нарушава основни права на човека. И това е споразумение, което има за цел да наруши такива права на човек. Благодаря, госпожо Гомеш. Да, от тук нататък трябва да се е, стигне до съда на европейските общности, защото договорът е, е, дава възможност за повдигане на възражения срещу тази декларация, срещу тази договореност и да се а, е, а, е, сезира съда и да се обяви тази а, декларация и това споразумение за не съвместимо с договорите. И оттам нататък съдът, след като го обяви за противно на договорите, вече ще трябва да се вземе това предвид. Томаш Даховски. Тубон, за то, за е, то, че сте тъй... Благодаря, господин Тубон. Тъй кале, протоже я... Благодаря за това, че споменахте и кале. Когато се върнах от там, бях изпълнен с гняв и с срам. Видях условията там, посетих почти всички лагери за беженци в Европейския съюз. Най-ужасяващите условия за хората са в Кале. Очуден съм защо френското правителство не прави нещо по този въпрос. Искам да изкажа категоричната си позиция. Онова, което се случва там, ми напомня за средновековието. Когато видях представители на НПО, те ми казаха как малки деца ходят насам на там, молят за презервативи. Има жени, които са били изнасилени това едва ли са условията, с които една демокрация би могла да се гордея. Франция е демократична държава. Бих бил много доволен, ако продължавате да работите по този въпрос. Хората там не са регистрирани. Много от лицата там са замесени в престъпна дейност. Трябва да направим нещо срещу това беззаконие. Там има страшно много непредружавани малолетни лица, има и много други проблеми. Толкова по този въпрос. На второ място. Вие говорите открито за проблемите, пред които сме изправени. Аз също искам да поговоря открито по един проблем. Нарушаването на правата на френските граждани в Норвегия. Норвегия също е демократична държава. Вече съм се срещал с четирима французи, чието деца са били отнемани в Норвегия, възоснова на смешни аргументи. Неодавна имаше един много добър репортаж на телевизия Арте по този въпрос. Затова искам да ви попитам. Е, следите ли какво е положението с е, човешките права в е, Норвегия? Така наречената Барне Верне, така се казва норвежката служба по защита на децата, отнема децата на всички мигранти от африкански държави. Тази служба използва абсолютно нелепи аргументи, аргументи, които са измислени. Председателя. Това е много конкретен случай. Господин Тибо ще отговори, ако знае естествено отговора. Госпожа Вержия. Oui, monsieur Toubon, c'est avec euh, beaucoup de plaisir. Господин Тубон, много се радвам, че сте тук днес. И слушах ви с голямо удоволствие. Ще се опитам да бъда възможно най-лаконична, коментирайки думите ми. Е, този парламент е съгласен с вашата позиция, че е необходимо да има легални пътища за достъп на мигранти в Европейския съюз и реформата и какво смятате, че е необходимо да се направи за Дъблин. Е, след това за терористите и какво можете да кажете за ареста е, на активист от е, една манифестация наскоро на синдикатите е, бе установил, че на, е, на негово има определен на негово име има досие с буква С. След това, през октомври миналата година, вашия доклад постави началото на въвеждането на определени мерки, първо в Кале, и по-конкретно, що се отнася до уязвимите хора, хората, които имат особена нужда от защита, но а, все още неразрешеният проблем е свързан с непридружените малолетни лица. В следващата седмица а, нещата само ще се влушат защото се предвижда да се демонтира всичко, включително изградените от властите постройки, включително и центъра за подслоняване на уязвими е, групи. За мен е, центъра за прием и центърът е, за уязвими хора трябва да се използва за малолетните а, лица, които са, под, а, които са близо 1200 по последни данни. Тоест мярката за премахване на всички сгради не е ли е прекомерна? Благодаря за всичко, което казахте. Иначе да ви коригирам. Франция не е страната на правата на човека. Франция е страната е, на първата декларация за правата на човека. Едно е да се направи декларация, друго е да се спазва тя. За съжаление, все повече се отклоняваме от буквата на тази декларация. Благодаря, Мари Кристин. Господин Хортефю, не желаете. И накрая госпожа Зипел. Äh, Благодаря, Клод. Тъй като времето напредна, ще се опитам да съм кратка. Господин Тубон, говорихте за проблема свързан с законите за извънредното положение. Вече от много време е в сила извънредното положение в страната. През изминалите месеци са били извършени много обиски но само някои от тези обиски са довели действително до задържане. Към момента дори не знам дали е постановено съдебно решение. На какво основание се постановява налагането за мярка на неотклонение и за какъв период? по въпроса за Кале. Междувременно бе взето решение за разрушаване на лагера там. Има ли възможност за намиращите се там лица да подадат молба за обежище във Франция, тъй като явно те не са добре дошли в Великобритания? А що се отнася до непридружените, ненавършили пълнолетие лица, полагали се усили, полагат ли се усилия да бъдат издирани техни близки и роднини, да им се даде възможност да влязат на територията на Обединеното кралство? И накрая говорихте за това, че споразумението Европейски съюз Турция е незаконосъобразно. Нека изтъкна, че в момента се обсъждат редица законодателни предложения, внесени от комисията което създава у гражданите впечатлението, че Европейският съюз по-скоро се изолира, че възлага на трети страни отговорността да предостави закрила на хора, бягащи от страните си на происход. Но именно Европейският съюз и държавите членки им често настояват за спазването на правата на човека и на основни права спрямо трети страни. Като се има предвид това, наистина съм изпълнена с горчивина, тъй като не се спазват основните права и правата на човека тук на наша територия. Днес след обед, преди да дойда на това заседание, ми бе зададен следният въпрос. При положение, че всичко това е незаконно, кой би следвало сега да обжалва? Благодаря, Биригит. Нека и аз да задам един последен въпрос, преди да дам думата на господин Тубон. Много хора попитаха за Кале. Каква е вашата роля като защитник на правата? Прочетох вашите бележки. Занимавате се с много различни области, правата на децата, но не само. Затова нека да попитам. Молим ви за действия относно Кале относно непридружаваните малолетни. Госпожа Гомеш е, каза, че Великобритания е приела 20 деца. Това е санитарният минимум. Не ми се иска да започнем да играем игра на пинг-понг относно правата на непридружаваните непълнолетни. Каква е вашата позиция? Имате ли властта Имате ли правомощията да наложите конкретни действия, какво да се прави или трябва да отидете в съда? Или пък само консултирате правителството? Ако само давате съвети, под каква форма са те? Защото положението е много тежко. Тези деца не са направили нищо на никого те са в тежко положение, страдат. Това е въпрос всъщност към двете правителства. И двете правителства имат правни задължения спрямо от тези деца. Вие имате уникална роля в френската система. Малко е трудно да разберем как функционира вашата роля. Благодаря за това, че ни разказахте някои неща. Знам, че имате и много други неща, с които се занимавате. Благодаря за това, че сте тук. Нямаме много време, което да ви отпуснем за отговори. Може би между 5 и 10 минути може да отговорите на другите въпроси е, в писмена форма, например, на въпроса на господин Здеховски за Норвегия. Merci beaucoup. Je vais d'abord euh, répondre à, à la question que vous m'avez posée euh, à la fin. Euh, c'est clair que euh,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 elle risque d'injurier l'avenir. Merci, Monsieur Thibault. I think uh, your presentation was greatly... Благодаря, господин Тубон, за тази презентация. Цениме високо. As, as you hear, and if there... Както чухте. Ако мислите, че искате да отговорите на някои въпроси, на френски. Е, по въпроса за Норвегия не съм информиран, е, но ще потърся отговор за вас. Е, господин Здеховски, аз гледах този документален филм, знам какво се случва в Норвегия. Казусът е изключително интересен. Става дума за деца на френски граждани, осиновявания. Благодаря още веднъж, вдъхновихте ни в рамките на тази дискусия. Благодаря, уважаеми колеги. Колеги, много, много закъсняваме. Мисля, че си заслужаваше да поговорим. Госпожа Гоме ще представи своя доклад за Кале в четвърта. Благодаря, Анна, за това, че си тук. Разговора днес ще ни помогне за този доклад. Колеги, преминаваме към точка 5. Извинявам се на всички, че закъсняваме толкова. Имам общо разискване по точки 5 и 6 поразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Украина и Европол, както и между Грузия и Европол. Господин Диас Демера любезно се съгласи да замени госпожа Габриел по този въпрос. Ще направим разглеждане на проекто докладите ще определим и крайен срок за внасяне на измененията. И така, оперативно и стратегическо сътрудничество между Европол и Украина и Европол и Грузия. Това са двете точки. Докладчик за споразумението между Европол и Грузия е, сама самия. Първо ще дам думата на господин Диас Демера. Той ще се изкаже относно Украина, ако желая. Искате ли, господин Диездамера, да се изкажете? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Както вие току-що казахте, Мария Габриел е докладчик по това споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Украина и Европол. Тя се извинява, не може да присъства днес. И съответно аз я замествам. Тук става дума за процес на консултация и Съвета трябва да одобри изключването на споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Украина и Европол. Благодарение на това споразумение ще има обмен на техническа класифицирана информация, обмен на лични данни. Докладчика би искала нашата комисия да подкрепи проекта на доклад и съответно споразумението за сътрудничество между Украина и Европол да бъде одобрено. Украина е ключов партньор на Европейския съюз Знаете, че тя е част от сътрудничеството, което имаме с редица страни в Източна Европа. По силата на предложеното споразумение искаме да постигнем целите, които са очертани в споразумението за партньорство и сътрудничество с Украина. Целта на конкретното споразумение е да има превенция на престъпленията, мисля, че споразумението ще е много важно. По този начин Украина ще стане ключов партньор, що се отнася до справянето с организираната престъпност. На 1 май 2017 година ще влезе в сила новото споразумение, новото законодателство по отношение на, на Европол. Ще има много нови защитни механизми за личните данни на гражданите. Комисията ще преразгледа споразумението, за което говорим преди май 2017 година, за да може наистина да се гарантира, че личните данни ще бъдат защитени в пълна степен. Що се отнася до Грузия, Мария Габриел естествено а, също проявява интерес. Благодаря. Господин Диездемера казва председателя. Това е проблема на председателя. Е, гледах е, информацията по въпроса за преместването и презаселването, докато вие говорихте. И така, що се отнася до Грузия, трябва Европол да задълбочи своето сътрудничество с тази страна. Грузия е много важна, що се отнася до борбата с организираната престъпност и тероризма. Грузия е държава на транзит за така наречените чуждестранни бойци. Има и много организирани престъпни групировки на грузинци. И ето защо споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество между Грузия и Европол би довело до по-добра, по-засилена борба с тероризма, организираната престъпност. Няколко думи за процедурата. Сключването на това споразумение се основава на едно решение на съвета от 2009 година. През май 2017 година ще влезе в сила новия регламент за Европол и там ще има нови разпоредби, свързани с защита на данните на европейските граждани. Ще има много промени. На последно място с оглед на влизането в сила на Лисабонския договор. Знаете, че датата за този регламент е 1 май 2017 година и докато не се появи новия регламент, ще се прилага решението на съвета. Е, жалко е, че парламента не може да използва правото си на контрол в пълна степен. Знаете, че по силата на член 85 от регламента за Европол парламента трябва да може да се произнася по всички споразумения. Комисията пък ще трябва да информира парламента за различните оценки, които извършва. Това трябва да се случи естествено по всички споразумения до влизането в сила на регламента за Европол. През май 2017 година комисията следва да информира и за а, редица промени, ако има такива. Това е. Някой иска ли да даде своя принос, да каже нещо по тези две досиета? Господин Диес Демера иска отново да каже нещо, както и господин Щетина. Ще е, дам думата на господин Щетина и след това на господин Диес Демера. И Яна Гомеш. Господин Щетина е първи. Е, Благодаря за думата, господин председател. Искам да кажа, че в комисията АФЕД, комисията по външни работи, често говорим за проблема с така нареченото избирателно правосъдие в Грузия. Може да се случи така, че Грузия да поиска от Европол да екстрадира бившия президент Саакашвили. В Грузия има заповед за арест за този човек. Бих искала, искал да се критикува а, това избирателно правосъдие. Аз обичам Грузия, но а, нещо подобно не можем да толерираме. Ана Гомеш. Аз бях член на наблюдателната мисия в Грузия. Там беше и господин Щетина. Искам да кажа, че това споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Грузия и Европол е последица и от новия визов режим за гражданите на Грузия т.е. премахването на визите за грузински граждани. Това според мен е много важно за нашата сигурност. Има проблем с избирателното правосъдие в Грузия, но аз съм сигурна, че с малко по-засилено сътрудничество между Европол и Грузия можем да, да окажем въздействие мисля, че трябва да се сключи това споразумение. Преди да дам думата на господин Диас Демера, искам да кажа на Ана, че тя направи много положително изказване. Благодаря ви, господин Диас Демера. Благодаря, господин председател. Мария Габриел би казала следното. Е, Украина може да е ключов партньор в борбата с организираната престъпност, е, трафика на хора. Същото въжи и за споразумението между Грузия и Европол. Това споразумение за сътрудничество предвижда обмен на лични данни. Нека да не забравяме, че Европол смята, че Грузия е транзитна страна за чуждестранни бойци. И ето защо трябва да се подобри обмена на информация е, с е, Грузия. Мария смята, че това споразумение ще е ключово в цялостната ни дейност, в цялостния ни стремеж за борба с организираната престъпност и тероризма. Благодаря господин Демера, благодаря на Ана Гомеш, благодаря на господин Щетина, благодаря за това, че казахте, че се движим в правилна посока и по отношение на Грузия и Украина. Крайният срок за внасяне на изменения по тези два доклада е 25 октомври в 12 часа. Благодаря на колегите за изказванията и благодаря на господин Демер за това, че замени госпожа Габриел колеги. Преминаваме нататък към точка 7. Обмен на информация, система за ранно предупреждение и процедура за оценка на риска относно новите психоактивни вещества. Докладчик е Михал Бони. Ще има представяне от страна на комисията. Комисията накратко ще ни представи проекта на регламент по тези въпроси. Обръщам се към комисията. Ще ви дам думата. След това ще дам думата и на господин Бони. Може би госпожа Хименес. Първо ще е комисията обаче. Ah, yes, uh, good afternoon. Ute Stiegel uh, from DG Home. Добър ден, казвам се Уте Штигел. Представлявам Генерална дирекция Миграция и вътрешна политика, отдел Организирана престъпност. Това предложение е резултат от дълги преговори за нова нормативна уредба за новите психоактивни вещества. Още през 2013 година комисията внесе пакет от две законодателни предложения с цел усъвременяване, ускоряване на действията на Европейския съюз по отношение на новите психоактивни вещества. През изминалите години тези вещества се произвеждат с още по-бърз темп. Към момента над 100 психо... психоактивни вещества се наблюдават редовно от нашата агенция. Преговорите в съвета не отбелязаха значителен напредък. Става дума за преговорите по пакета от законодателни мерки от 2013 година. Настоящото предложение е резултат от компромис, постигнат по време на холандското председателство на съвета. В съвета бе постигнато споразумение, което подкрепя и комисията. Преговорите за директива предвиждаща система за криминализиране на новите психоактивни вещества, ще продължат в съвета възоснова на първоначалното предложение на комисията. Комисията внесе настоящото предложение така че системата за оценка на риска и за ранно предупреждение да залегне в системата, в регламента за създаване на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании. Настоящото предложение трябва да се разглежда заедно с директивата основана на член 83. То се основава на първоначалното предложение на комисията от 2013 година. Вашата парламентарна комисия вече е получила информация за споразумението постигнато в съвета и в Корепер. Двамата са докладчици поставиха тази тема в дневния ред на 15 юни. Бе постигнато споразумение предложенията да се разглеждат в пакет и да се взаимодейства с съвета и комисията с цел постигане на бързо съгласие по това досие. Съветът също отбелязва бърз напредък. Той от своя страна също разглежда тези две предложения в пакет. Вече е провел три срещи посветени на въпроса. Преди коледа предстои да се състоят още три заседания. Комисията искрено се надява скоро съветът да се договори за общия подход и пакетът да бъде обсъден и с Европейския парламент. Измененията в регламента за създаване на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании са целенасочени изменения. Единствената им цел е да се приложи постигнатият компромис за новите психоактивни вещества, без да се засягат бъдещи промени по регламента за създаване на центъра. Благодаря, господин Бони. Благодаря, уважаеми колеги. Радвам се, че най-накрая успяхме да преодолеем блокадата по досието за новите психоактивни вещества. Заедно с комисията и съвета приветстваме новия подход. Информирахме ви за него по време на заседанието на нашата комисия през месец юни. Европейският парламент одобри резолюцията през 2014 година. Радвам се, че предложението за преразглеждане на регламента за Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомани вече е внесено. Предлага се система за анализ и оценка на риска, както и система за ранно предупреждение. Предстои тази система да се рационализира, за да могат да се предприемат по-бързи действия. Много от предложенията на парламента, които приехме през 2014 година, са включени в настоящото предложение, което ме радва. Но то е по-различно от позицията, за която се договори парламентът през 2014 година. По-добре е обаче това предложение да бъде прието и да се започне неговото прилагане. Така ще се избегне блокадата. Освен това, измененията в бюджета на Европейския център одобрени от нашата парламентарна комисия, трябва да бъдат отразени в бюджета за 2017 година. Докладът ми ще бъде представен в нашата комисия в четвъртък. За сега мога само да ви кажа, че се опитах да взема предвид позицията ни за оценката и анализа на риска, както и за системата за ранно предупреждение. Нека ви припомня, че, както упомена и комисията, решихме да разглеждаме предложенията в пакет Пакетът включва и предложение за директива. Ще водим преговори по двете предложения едновременно. Нека съветът и комисията ни изложат какво е постигнато по директивата до момента, за да имаме по-точна представа за цялата система. От името на колегата, която работи по директивата, искам да изтъкна, че е важно регламентът за създаване на Европейския център и новата директива да бъдат приведени в съответствие. Запомних кои са желаящите да се изкажат за ваша най-голяма радост. Първият оратор е госпожа Стивенс. Благодаря. Господин председател, госпожи и господа, моята група, групата на ЕКАРЕ, като цяло е удовлетворена от предложената система за ранно предупреждение, както и от предложения по-ефективен подход към новите психоактивни вещества. Внимателно се запознах с предложението на комисията. Не виждам основания да не го подкрепя безрезервно. Подкрепям и изготвения доклад техническа бележка по адрес на комисията. В законодателното ви предложение се предвиждат стимули за научно-изследователска дейност. Има и други агенции на Европейския съюз, на които комисията може да възложи проучвания. Според мен, научният комитет при анализа на риска може да вземе решение за това дали трябва да се възложат проучвания. Но може ли комисията да вземе това решение вместо научния комитет? Не би ли било по-добре първоначално центърът да извърши проучване? И след това, ако той щете това за необходимо, ние незабавно, заедно с научния комитет, да изискаме възлагането на проучване. Така няма да се губи време, няма да се минава и през политически орган. Благодаря, Ана Гомеш. Напълно подкрепям казаното от господин Бони. Важно е в бюджета да бъдат отразени исканията на Европейския център за наркотиците и наркоманиите. Не бивам да забравяме полуките, които си извлякохме от посещението си в Китай, а именно, че много от новите психоактивни вещества се разработват в резултат от съвсем малки молекулярни промени. Китай никак не го е грижа за това, тъй като твърди, че тези нови психоактивни вещества са предназначени не за консумация, а за износ. Затова е толкова важна работата в областта на ранното предупреждение на Европейския център за наркотиците и наркоманиите. Трябва обаче да активизираме и работата си с Китай, тъй като не може да се продължава така. Ана Хет. Благодаря. Аз съм докладчик Сянка по този въпрос. Работех заедно с господин Бони. По този въпрос се работи дълго. Имаше и предишно предложение за психоактивните вещества. Идеята беше да се укрепи системата на Европейския съюз за ранно предупреждение, както и да се рационализират процедурите, да има по-ефикасни, по-бързи мерки. Много дълго чакахме, за да се приключат преговорите. И ако това е начин да се стигне до добър резултат, то добре. От името на социалистите и демократите, нека да кажа, че ние приветстваме предложението на комисията. Не виждаме е, кой знае колко проблеми. Много е важно обаче този текст е, да се приеме колкото се може по-бързо. Благодаря, Томас. Благодаря, господин председател. Позицията на Европейския парламент е ясна. Вече от две години системно работим за повишаването на сумата заделена за бюджета на Европейския център. Господин Бони и аз системно работим за това. Проблемът е на ниво държави членки, тъй като държавите членки не са в състояние да предприемат своевременни действия по редица въпроси, свързани с наркотиците. От 2009 година насам, когато се разрази економическата криза, разходите за борба срещу злоупотребата с наркотици са ограничени, наложена е горна граница за тях. В продължение на 4 години работих като социален работник на място и се срещнах с немалко хора зависими от наркотиците. Наскоро разговарях с един бивш мой колега от този период, който ми каза, че се е увеличил броят на зависимите от наркотици. Проблемът не е в това, че не можем да предприемем действия в отговор на разработването на нови такива вещества. Можем да отправим предупреждение. Проблемът е в държавите членки. Затова и приветствам настоящото предложение за директива. Приветствам Европейската комисия за активността. И похвално е, че докладчикът се стреми към увеличаване на бюджета, към възприемането на системен подход по отношение на злоупотребата с наркотици. За съжаление обаче цялата тази информация не се използва от държавите членки. Това е проблемът, който, с който трябва да се справим. Това е посланието, което трябва да отправим към съвета на министрите. Министрите на вътрешните работи трябва наистина да започват да си да започнат да си взаимодействат с агенцията. Думата има комисията. Моля обаче да бъдете кратка в отговора си, тъй като много изоставаме от графика си. Докъде сме стигнали с преговорите по директивата? В директивата ще се съдържа определение на нови психоактивни вещества. Това ще е най-важната и част. Предвижда се създаването на система за криминализиране на вредните психоактивни вещества след извършването на оценка на риска от страна на Центъра за наркоматици и наркомании. Както вече казах, по преговорите се постига бърз напредък. На ниво съвет се водят преговори и по двете законодателни предложения. Надяваме се, че в края на тази или началото на следващата година съветът ще се споразумее за общ подход по въпроса за извършването на оценка на нови психоактивни вещества. Предложената система е подобна на системата, действаща по настоящем. Центърът за наркотици и наркомани може да излезе с първоначален доклад – може да се излезе с ранно предупреждение, по системата за ранно предупреждение, в която се съдържа цялата информация за нови психоактивни вещества. Може подобен доклад да се изготви обаче и от комисията или от съвета. След излизането на този доклад, комисията може да изиска оценка на риска. Възоснова на тази оценка на риска на трети етап – и това е нещо предвидено в директивата, не в предложението за регламент, е предвидена процедура по криминализиране на нови психоактивни вещества, ако в резултат от оценката на риска се окаже, че те са вредни. И накрая подкрепям вашето предложение за диалог с Китай. Осъзнаваме, че има необходимост от такъв. Господин Бони, имате думата за заключение. Не искате да се изкажете. Благодаря. Проектът докладът ще бъде представен на 20 октомври. Благодаря ви за участието в тази важна дискусия. Преминаваме към темата за убежището и преместването. Тя се съдържа в точка 8, 9 и 10, които ще обсъдим заедно. Мартен Вервей и Хенрик Нилсен ще направят изложение. Моля те двамата да дойдат тук на трибуната. So as Martin Verwey um, and Henrik Nielsen come to the podium. I'll just introduce the... Докато Мартин Вервей и Хенрик Нилсен дойдат тук на трибуната, нека кажа няколко уводни думи. Става дума за три отделни, но тясно свързани помежду си съобщения на комисията, отнасящи се до положението на търсещите обежище в Гърция. Първо, по въпроса за преместването. През месец май или месец юни Мартин Вервей направи изложение пред нас по този въпрос. Сега предстои да ни предостави актуална информация за преместването. През септември 2015 съветът излезе с две решения за преместването на 160 хиляди търсещи международна закрила от Италия и от Гърция към други държави членки. От тогава насам парламентът взе решение Швеция за една година да бъде изключена от този процес. През септември Европейският парламент отказа да даде своето съгласие за преместването на 54 000 души от Италия и Гърция по така наречения механизъм един за един но парламентът може само да излезе със становище по подобни въпроси. Господин Вервей координира работата на комисията по изявлението Европейски съюз Турция. Господин Нилсен пък е ръководител на отдел Обежище. Той ще ни представи положението с преместването и презаселването, както и положението на търсещите обежище и бежанците в Гърция във връзка с регламента Дъблин 3. Онези колеги, които проявяват интерес към тези много важни въпроси са тук. Нашият докладчик за преместването с К. Келер днес не може да присъства. Тук е Малин Бьорк, докладчикът ни за презаселването. Първо ще дам думата на господин Вервей, който ще ни изложи настоящото положение, ще ни предостави актуална информация. Um, Благодаря, господин председател. Радвам се, че имам възможност да поговоря за ситуацията, свързана с, с явлението Европейския съюз Турция. Трети, трети доклад за приложението по това изявление вече публикувани, въпреки трудните обстоятелства приложението продължава да се прилага все по-активно, намалява броя на навлизащите мигранти, намалява броя на загиналите. Тук искам да спомена два важни е, въпроса. Първо, през 6 месеца преди тази декларация 700 39 хиляди души бяха пристигнали през Средиземно море е, в Гърция. Е, след това изявление 18 000, т.е. намаляване с 721 хиляди е, за, през следващите 6 месеца. Освен това, по цифри на Международната организация през, по миграция от, 6, от октомври от април до октомври 2015 година 582 души са загинали или изчезнали в Егейско море. В същия период същата тази година са загинали 48 души в Егейско море. 534 души по-малко. Това са много важни цифри. Това показва, че Декларацията Европейски съюз Турция постига своята цел. маршрутирането е сравнително ограничено. Сред Централно средиземноморския маршрут увеличил е, части, но само няколко хиляди души в сравнение с миналата година. Но нещо друго, което е по-важно, е, групите мигранти са е, съвсем различни по происход. Тоест хора, които по-рано биха е, преминали а, към Гърция, не отиват на другия маршрут. В а, Гърция работят горещите точки, прилага се цялото европейско право, мигрантите могат да, защ... да кандидатстват за обежище, всички имат право на обжаване на решението, а където има отрицателни решения на първа инстанция, обикновено го правят. Близо 4000 души са били интервюирани до тук и подобен е броят на решенията на първа инстанция. И 488 до миналата седмица на втора инстанция. В този период комисията е взела мерки за безправ... безплатна правна помощ за мигрантите. Първо, чрез ВКБ ООН, междуна мярка и второ, по-структурирано чрез грантове за службите за обежище. Комисия организира срещи с партньорите, гръцките власти, Международната организация по миграцията и всички засегнати страни на 7 или 8 различни езика, за да се информират мигрантите за техните права, за различните възможности, с които разполагат. Продължаваме да работим а, по темата по-структурирано. Информационни бюра са а, на разположение във всяка гражданска точка. Има подкрепа за подслон, храна, а, чистота за не малолетни лица помощ за 600 допълнителни деца от последното ми посещение в вашата комисия, но трябва, има още работа, трябва да се засили скоростта на разглеждане на кандидатурите за обежище и броя на комисиите за обжалване също трябва да се увеличи, нещо, което е договорено с гръцките власти – броят им ще бъде увеличен от 6 на 13 до края на месеца. Също така се предвижда, е, се изисква увеличение на служителите на Европейската служба за обежище и настояваме държавите членки да изпълнят ангажиментите си в тази връзка. Втората област, в която трябва да се постигне повече е за подобряване на условията на островите. Условията са тъй като има хора, които са на островите, които се задържаха там дълго време, тъй като много време отнема да се премина през процедурата за обежище, нещо, което влушава ситуацията и за самите мигранти и за хората на островите. Правим всичко възможно да помогнем на Гърция в тази връзка. По прераз... презаселването Нилсън ще говори по темата, но все пак има система за преместване от последния път, когато се срещнахме. 2000 граждани на Сирия са били преселени. Комисията предоставя финансиране е, в фонда за беженци в Турция. 2,2 милиарда вече са предоставени, 1,2 милиарда договорирани, 67 милиона разходвани, два преки гранта за Министерството на образованието, така че в Турция е, половин милион деца получават благодарение на това достъп до образование и 2 милиона до здравеопазване и трети грант за социална защита 348 милиона за 1 милион сирийци. Що се отнася с либерализирането на визита Турция по ангажимент да изпълни ангажиментите за спазване на за премахване на визите, но има още един индикатор, който трябва да бъде изпълнен и след това са законодателите трябва да вземат съответното решение. Благодаря. Благодаря, благодаря, че бяхте кратък ще дам думата на господин Нилсън. Надявам се, че и той ще бъде също толкова кратък, тъй като и за него ще има много въпроси. Благодаря, господин председател. Публикуването на доклада 500 5600 души бяха прехвърлени от Гърция в други страни. Сега броят им е около 6000. Половината от тях са били прехвърлени от последния ни доклад от 13 юли, което означава, че е, скоростта на прехвърлянето се увеличава благодарение и на подобряване на процедурите на одобряване на държавите членки. В Гърция и в Италия процедурите се ускоряват. Продължава и да се предоставя помощ от службата за беженците за обработване на документите на кандидатите. Трябва да се подобрят нещата, включително въпроса с предоставянето на финансови средства от държавите членки и като обещания и като предостав... реално предоставени средства. Държавите членки трябва да увеличат скоростта на решаване на въпроси по кандидатури за преселване. По някой път това става бавно. В Гърция капацитета за прием и центровете за преселване също трябва да се подобрят. В Италия трябва да се приложи нов протокол за преселване, въведен съгласен с, но, с процедурите за проверките за сигурност, договорени през септември. По преселването половината от общия брой от юлските заключения от миналата година, т.е. половината от хората от Турция, Йордания и Ливан. Това е свързано с изявлението Европейския Европейски съюз Турция. 2000 души са заселени. И има допълнителни държави членки, които очакват, участват активно в усилията за преселване на хора от Турция. Това е за преселването. Сега за препоръките на комисията за поднобяването на трансферите по Дъблин към Гърция. Тези трансфери са простановени от 2011 година насам след решение на Съда по правата на човека за Гърция. Има определени препоръки какво трябва да се направи, за да започнат отново трансферите. Последните препоръки показват отбелязан напредък в Гърция във всички области, но има нужда от допълнителен напредък, особено що се отнася до капацитет за прием и по-конкретно прием на непридружавани малолетни лица служителите, броя на служителите, процедурите, достъпа до ефективна правна е, закрила и до правна помощ. Очертани са конкретни мерки, които Гърция трябва да предприеме в тази област. Казано, е, че това трябва да се разгледа в по-широкия контекст, вземайки предвид е, предизвикателствата, пред които е изпратена Гърция, вземайки предвид новите кандидатури за обежище и усилията, които се полагат за преселване. Впоследствие очакваме да получим допълнителни доклади от Гърция за това как се прилагат тези препоръки. Ще разгледаме темата отново през декември с нови препоръки от страна на комисията и в зависимост от постигнатият напредък може да се говори за постепенно подновяване на трансферите по Дъблин. След това е отговорността за вземане на решение по подновяването на трансферите остава в ръцете на националните власти, случай по случай. Благодаря. Благодаря, господин Нилсен. Благодаря, че бяхте кратък. Много колеги искат да се изкажат. Списъкът за изказване е следният. След това закривам списъка. Така че слушайте внимателно, ако сте искали да се изкажете и не чуете името си, дайте ми знак. Uh, Марин Бьорк, Ска Келър, Кораца Билд. Ernst, um, then uh, Mr. Kirkos, then Mr. Coelho, then Anna Gomez, Sophie Intervelt, Mr. Weidenholzer, uh, Mr. Chisovsky, uh, Brigitte Sippel, Mr. Halahaho, and Mrs. Spinelli. If I missed anyone, um, Soraya. Пропуснах ли някой? Сорая. Добре, приключваме с това списъка. Закривам списъка, защото искаме да получим подробни отговори от е, двамата ни гости по тези важни теми. Не искаме общи um, отговори, а конкретика. Моля, придържайте се до максимум две минути в изказванията си. Please, but, but stick to two minutes if you can. And we begin with the for Resettlement, Malin Bjork. Докладчик за преселване Малин Бьорк. Uh, Благодаря съвсем накратко. Относно преместването. Преместването не е като презаселването, затова нека да сме наясно. Е, оратора казва думите на шведски. Преместване, презаселване, ВКБ ОНЕ има дълги традиции в това отношение. Трябва да направим обаче разлика. Е, парламента отхвърли едно предложение. Не би трябвало преместването да се включва в рамката на презаселването. Нека да отбележим, че спонтанните пристигания няма да прекъснат, защото правим през заселване. Няколко думи първо за, за преместването. Чета доклада, структурите и процедурите съществуват. 5000, 6000, само че структурите не са на лице. Същото въжи и за процедурите. Аз така смятам. Липсва персонал, затова искам да ви кажа, че трябва да има достатъчно персонал, който да обработва пристигащите хора в Гърция. Какво ще кажете за жените и за децата? Няма нищо тук, няма нищо за непредружаваните непълнолетни. Кажете малко повече по този въпрос. Много от тях чакат да се съберат със своите семейства в рамките на дъблинската система. Те имат право на такова събиране, но не го получават. Има случаи в Швеция, Германия и така нататък. Толкова по този въпрос. Тези места в Гърция са в много тежко положение. По отношение на презаселването, мисля, че е много добре, че повечето държави е, сега желаят да участват. Резултатите са окоръжителни. Сега трябва да сме особено внимателни, за да създадем политики, които да подкрепят е, това развитие, а не да го подкопаят. Затова мисля, че трябва да подкрепим комисията. По отношение на трансферите по силата на Дъблин към Гърция. За мен е кошмар да, да, да се връщаме към тази система. Значи първо да, да преместваме хората, които са някъде в Гърция и на второ място да преминаваме към трансфери по Дъблин в края на годината. Като казват някои хора, няма никаква логика. Надявам се, че ще обърнете внимание на тези думи. Благодаря, съжалявам, че ограничавам колегите. Темата е много важна. Моля ви да се придържате в рамките на две минути. Госпожа Кораца Билт. Благодаря, благодаря на комисията за това, че написа такъв добър доклад. Бях в Бодрум в Южна Турция. Това беше миналата седмица. Цял ден разговарях с представители на НПО, на ВКБО, не хора, които вършат отлична работа. Нека да ви кажа, че е ясно, че има известен контрол, в смисъл такъв, че споразумението се изпълнява. Не се позволява на хората да отидат до брега. Има контролно-пропускателни пунктове, вместо да се дават на хората карти, за да останат в региона на Мула, се прави нещо друго. Ако те искат такава карта, ще трябва да отидат в вътрешността на Турция. Е, има хора, които се изпращат към морето, но много по-малко. Харесва ли ви или не, това е споразумението и то се изпълнява. Има много проблеми, обаче, свързани с конкретни индивидуални случаи. С тях се занимава ВКБ, не НПО, т.е. хуманитарното положение не е съвършено. Властите полагат всички усилия обаче. Един въпрос е, относно отпускането на средствата по фондовете. Естествено, че това трябва да се случва бързо. Според хората, с които разговарях, До сега средствата се изразходват по добър начин. Искам да задам въпрос относно така наречените карти за мляко. Ефективна ли е системата? Как да се избегне пазара на черно? Стигате ли до несирийците? Защото не виждам защо трябва да се прави разлика между сирийци и несирийци. И накрая положението в Гърция според мен е много по-тежко много е важно да осъзнаем, че споразумението е важно, трябва да се придържаме към него. Ако то не работи, ще дестабилизираме Гърция. Гърция не може да приеме повече кандидати за убежище в момента. Освен това, всичките държави от Западните Балкани ще бъдат изключително дестабилизирани. Корнелия Ернст. Ja, Благодаря. Благодаря ви за изложенията. Имам три въпроса. Първият се отнася до споразумението Европейски съюз Турция, за което говорихте, което според вас се е овенчало с такъв впечатляващ успех. Върховният комисарят за бежанците на ОНЕ и по-точно директорът му за Европа ни информира за това, че противно наказаното от Аврамополос, върнатите от Гърция сирийци не се ползват с временна закрила. Не са получили такъв статут. Как реагирахте на това? Оказахте ли въздействие върху Турция, така че да предостави на тези хора статут за временна закрила? Второ, има огромни проблеми с пребиваващите в Гърция бежанци. Има огромни проблеми не само с пребиваващите там сирийци, афганистанци, но и до езидите. В някои региони има лагери с езиди, където условията са ужасяващи. Например, в планинските региони в Олимп, по данни на тамошното население, на местното население, пребиваващите в тези лагери, няма да оцелеят през зимата и спешно се нуждаят от помощ. Гърция в никакъв случай не може сама да се справи с ситуацията. Третият ми въпрос. Защо средствата от бюджета на Европейския съюз за преводачи и други служители все още не са в достатъчен размер. Защо не са достигнали в достатъчен размер до Гърция? Четвърто, прехвърлянията по Дъблин. Безумие би било това, според мен. Безумие би било въобще да обсъждаме подобно възобновяване. Какви са основанията за възобновяването на тези прехвърляния? Какво според вас се е променило междувременно, така че да има основания за подобни прехвърляния към Гърция? Благодаря, господин Кирхос. Благодаря. Внимателно прочетох вашия текст. От него лъх оптимизъм. Мозайката се намества, като че ли успяваме. По данните обаче, идеята е да се обработват 500 молби месечно. В същото време обаче 80 души на ден а, пристига на островите. Значи 2000 души няма да бъдат е, обработени, техните моби няма да бъдат обработени. Защо да не променим нещата, за да отговорим на действителността? Има план за 20 000 премествания. Нищо подобно не съм видял помощта, която трябва да се даде на Гърция, се забавя и нещата се представят като че ли Гърция има проблем. Гърция е виновна. Що се отнася до страните, които трябва да приемат бежанци, които са прекарали зимата а, в Гърция, всъщност по силата на Дъблин тези хора се връщат в Гърция. И това пречи на нашите усилия да изкараме хората от тези лагери. Според Дъблин, изпращането на хората обратно в Гърция е престъпление. Гърция не може да спазва критериите от Дъблин. Не може да се изпращат беженци обратно в Гърция. Ние полагаме всички усилия да помогнем на, на бежанците. Знам, че доклада е само с пожелателен характер, консултативен е. Не можем да объркваме обаче презаселването с преместването. Защото единственият резултат от всичко това ще е, че държавите ще избягат от своите задължения по отношение на преместването. Така че Обмислете внимателно това, което казвам. Благодаря, господин Кирхос, госпожа Инетвелт. Благодаря, господин председател. Благодаря на господата за презентацията. В допълнение към повдигнатите въпроси още няколко от мен. Малко е неудобно, тъй като вие гарантирате за изпълнението на нещо, което е договорено, а ние проявяваме голяма критика към самата договорка. В допълнение към казаното. Винаги се очудвам, че отсъстват каквито да било реакции по отношение на нарушаването на човешките права. Чета за нещо като милиции в България, които връщат хората обратно в Турция, крайно десни групировки, подобни истории се появяват и това не са просто инциденти. Проверявате ли какво се случва в тези конкретни случаи, дали има наистина нещо подобно, Наистина ли позволявате на хората да връщат кандидати за убежище в Турция? Работите ли с НПО? На второ място казвате има успех, защото приток на хора намалява. Само, че приток по другите маршрути се увеличава. Затова искам да разбера малко повече в тази връзка. Аз не мисля, че думата успех е правилна. Всъщност, в най-добрия случай бихме могли да наречем всичко това ограничаване на щетите. Всъщност това не е споразумение. Тук се говори за изявление, за целите на пресата, само че даже господин Тоблон, който е защитник на правата във Франция, казва, че парламента трябва да заведе дело срещу съвета заради това споразумение. Приключвам вече. Вие засегнахте либерализацията на визовия режим с Турция. Казахте, че има още 7 критерия, които трябва да бъдат изпълнени. Вероятно, те няма да бъдат изпълнени в краткосрочен план. Има въпроси, свързани с изпълнените критерии. Ако погледнете критериите, ще видите, че те не са изпълнени, макар че комисията смята а, така. Турция пък казва, честна дума, ще изпълним това, което се иска. Какво ще направите, за да се изпълнят катерите, защото иначе няма да има е, безвизов режим за турските граждани? Господин Коеля. благодаря, господин председател. Петте заключения искам да коментирам. Първо, преместването е на много ниско ниво. Загубените някъде в Гърция непредружавани непълнолетни са много. На второ място Гърция не е готова по отношение на трансферите. На трето място държавите членки не изпълняват своите ангажименти. е АСО трябва да бъде подкрепена и на пето място пътната карта за връщане към пълно функциониране на Шенген не се изпълнява. На първо място към господин Вервей. Според ВКБ, ОНЕ и други организации има много незаконни влизания през Северна Африка и Средиземно море. Даже има известно увеличаване. Освен това има пресичания на мигранти от Турция към Италия. Чакаме да се случи нова тр... Стра... трагедия, извинете. Е, и ако това се случи, ще затворим ли границите си към Италия? Споразумението с Турция в крайна сметка не е ли е, един голям недостатък? Към господин Нилсен. Казвате, че усилията за преместване не са достатъчни, че не се прави достатъчно. Това е много разочароващо. Какво може да направи комисията за Унгария и Австрия, които не са приели нито едно лице по силата на системата на преместване? Какво ще направите относно конституционната поправка в Унгария, чиято от себе да се забрани преместването. И накрая по отношение на АСО, не смятате ли, че АСО трябва да започне работа колкото се може по-бързо? И не смятате ли, че за нея трябва да има повече финансови средства и експерти? Благодаря, госпожа Гомеш. Аз а, няма да се занимавам с а, конкретния въпрос за това дали трябва да съдим съвета. Това го каза господин Тобон. Освен това, мисля, че успеха не може да се преценява, ако не се вземат предвид и альтернативните маршрути. Там сега преминават много хора поради това споразумение, което сключихме с Турция. Между другото, това споразумение нарушава човешките права заради това, което се случва с връщанията. Първо по отношение на действието. Има отклоняване на ресурси и на персонал, включително персонал на ЕАСО. Всички тези хора и средства и усилия отиват към Турция а не се концентрират върху системата на преместването. Казвате, че има успех. На 28 септември обаче е, директора на Европа за ВКБ ОНЕ каза, че нито един сириец, който е върнат е, в Турция, не е получил статут на временна закрила. А знаете какво беше споразумението? Беше ни казано, че ВКБ ОНЕ не е получила достъп до хората, които се връщат в Турция, независимо къде ги пращат. Затова искам да ви попитам. Вие получили ли сте достъп? Проверявате ли онова, което се случва на място? Би трябвало да има мисия на нашата комисия да проверим какво се случва. Thank you, Hannah. Mr. Weidenholzer, Joe. Eh, господин Вайденхалцер, благодаря, господин председател. Вярно е, че е сравнително малък броят на преминаванията към Гърция. Но какво става на сирийско-турската и иракско-турската граница? Второ, Абсурдно е да се възобновят прехвърлянията по Дъблин към Гърция. Трето, преместванията. Добре е, че се е увеличил броят им – но къде е проблемът? Проблемът е на ниво държави членки, защото не ангажират достатъчно места. Или пък проблемът е в Гърция, тъй като не може достатъчно бързо да обработва молбите. Какъв е реалният брой на намиращите се в лагери в Гърция? не са ли те вече отдавна попаднали в други части на Европа по Балканския път? Аз имам такава информация. Имате ли представа какво е положението в лагерите? Следващият ми въпрос. Доколкото знам, положението там е изключително тежко. Имам болни хора, хора с увреждания, които имат нужда от медицински грижи. Доколкото знам, в тези лагери няма никакъв достъп до медицински грижи. Вече не веднъж бе обсъждано тук и положението на езидите. В Олимп има стотици езити, 600 от тях са деца. Те са в особено тежко положение, тъй като в този регион е студено. Има реална опасност хората през зимата да починат от измръзване. След освобождаването на Мусул, вероятно, следващият ми въпрос ще се увеличи притокът. Какво смятате да направите по този въпрос? Томас Деховски. Благодаря. Карло всъщност изчерпа почти онова, което исках да кажа. Зададе пет от общо шесте въпроса, които исках да задам. Шестият ми въпрос отнасяше до капацитета на ЕАСО. Бях на посещение в Малта. Един от основните въпроси, които обсъдихме, бе ефикасността на тази агенция. По въпроса за преводачите. В началото упоменахте, че е доста бавен темпът на преместванията, тъй като няма достатъчно преводачи от определени езици и че преводачите трябва да се наймат чрез агенции. Ако ЕАСО имаше възможност пряко да наема преводачите, цената щеше да е 10 пъти по-ниска, ефикасността пък щеше да е 4-5 пъти по-висока. Възнамерявате ли да промените процедурата по набиране на преводачи? Аз бях сред малцината поддръжници на споразумението между Европейския съюз и Турция. Според мен това е едно добро споразумение. Разбира се, то няма да реши всички проблеми. Не е панацея. Има някои проблеми, свързани с правата на човека, но ако сравним настоящото положение с положението преди година, когато посетих региона, можем да кажем, че има значителни подобрения. Броят на нарушенията на правата на човека значително е намалял. Госпожа Зипел, благодаря, господин председател. Много въпроси бяха повдигнати вече, за това няма да се изказвам. Благодаря, Биргит. Бяха зададени някои от основните въпроси, на които трябва да получим и отговор. Господин Халахо. Благодаря, господин председател. Окоръжаващо е, че ни бе казано, че са постигнати резултати след споразумението Европейски съюз Турция намалене броят на жертвите в открито море, например. Но до кога Турция ще спазва споразумението? като се има предвид, че Европейският съюз няма намерение да спази безотговорните си обещания. Според мен резултатите са скромни, въпреки вашия оптимизъм. Не, Сигурни ли сте наистина, че това е истинското решение на проблема? Имам предвид преместването. Ясно е, че повечето държави членки няма да се ангажират с значителен брой места за преместване. Казахте, че се увеличил леко броят на използващите средиземноморския път. в сравнение с периода от преди споразумението. Представители на кои националности в момента се преминават от Либия към Италия? Барбара Спинели. Два кратки въпроса за Турция и Гърция. По въпроса за Турция, Много съм загрижена, тъй като се използва броят на пристигащите в Гърция. Няма нищо чудващо в това, че броят на тези хора е намалял, но броят на загиналите до края на 2016 ще е по-висок. Решаващият критерий трябва да е въпросът дали Турция е сигурна държава. Дали Турция е сигурна държава за бежанците? 1,4 милиарда евро бяха отпуснати за интегрирането на бежанци. Как ще се упражнява надзор върху изразходването на тези средства? Как можем да сме сигурни, че те наистина ще се използват в подкрепа на бежанците, в полза на тяхното благосъстояние? 89% от беженците в Турция не получават хуманитарна помощ. Едва 15% от сирийските беженци деца посещават училище. По въпроса за Гърция. Според мен предложението за възобновяване на прехвърлянията по Дъблин към Гърция е проява на късогледство. Знаем, че има системни недостатъци в системата за предоставяне на обежище в Гърция. Това е било изтъквано неведнъж. Това бе и една от констатациите в неодавнашен доклад на комисията. Нарушават се правата на деца и на хора с увреждания, например. Твърди се, че комисията прави всичко възможно, за да подобри условията в Гърция, но не смятам, че това е така. Служителите на ЕАСО и подпомагащите служители, като например юристи, все още не са пристигнали Гърция или поне броят на пристигналите в Гърция експерти все още е прекалено нисък. Нито комисията, нито Гърция предприема достатъчни действия. Сурая Пост. Благодаря, господин председател. Повечето въпроси бяха зададени. Аз имам един подобен въпрос на този на Барбара. Знаете ли вие в комисията колко от тези 2,7 милиона сирийски беженци в Турция имат достъп до, например, места в лагерите? Колко от тях са по улиците? Спомням се, когато бях в Истанбул и в района, че имаше много беженци, които живееха по улиците. Това въжи и за децата, между другото. Нямаше къде да отидат. 3 милиона, казва оратора, даваме на, на Турция. Как контролирате къде отиват тези средства, дали отиват за нуждаещите се? Онези 7-8 стандарта, които трябва да се изпълнят онзи ден по шведската телевизия, външният министр на Турция заплаши, че ще отвори вратите пред бежанците, ако Турция не получи безвизов режим. Значи живеем в рамките на една постоянна заплаха. Обръщам се към комисията. Какво ще направите, за да се справите с Ердоган и с неговия режим? Господин Вервей, вие сте първи. Uh, uh, Благодаря. Благодаря за всичките ви уместни въпроси. Ще направя всичко възможно, за да ви отговоря. Може да пропусна един-два въпроса, но се надявам, че ще ми припомните, ако става дума за важни въпроси. Накратко за преместването. един от вас направи коментара, именно, че не са на лице необходимите процедури. Мога да ви уверя, че процедурите са на лице и че функционират добре. През изминалите месеци се увеличи броят на преместванията, увеличи се значително. Причината, поради която не се увеличи в по-голяма степен не се корени в липсата на капацитет от гръцка страна. Ресурсите, които влага гръцката служба по въпросите на убежището се увеличиха. Същото лъжи и за ресурсите, които влага ЕАСО. Проблемът е в броя на местата за преместване, ангажирани от държавите членки и в темпа, с който те одобряват молби за преместване. Няколко от вас говориха за прехвърлянията по Дъблин, за възобновяването на прехвърлянията към Гърция по Дъблин – в пресата също имаше материали по този въпрос. Ако не греша, официалното становище на комисията е, че към момента все още няма предпоставки за възобновяването на тези прехвърления. Не мисля, че има нужда да се изказвам по-подробно по този въпрос. Бе зададени въпрос за социалната програма, разработена заедно с Световната продоволствена организация. Социалната програма в Турция. Доколкото знам целта на тази програма, по която работиха колегите ми от Генерална дирекция Хуманитарна помощ и гражданска защита, е да се насочи помощта към 1 милион сирийски бежанци и по-точно към най-уязвимите сред тях. Целта е да се сведе до минимум употребата, не по предназначение, на системата. Това ме отвежда на нещо, което казаха немалко от вас, на въпрос, който зададоха немалко от вас, а именно как ще се извършва надзор върху изразходването на средствата. Тук комисията следва обичайните процедури. В Турция се финансират два вида операции. Картата за закупуване на храна е пример за една такава операция. Тя се финансира по инструментите на Генерална дирекция хуманитарна помощ и гражданска защита. Бенефициентите трябва да се отчитат по обичайната процедура. Другата част от средствата се предоставя по инструмента за предприсъединителна помощ. И тук се следват обичайните процедури с обичайните гаранции. Немалко от вас говориха за разисквания, които са провели с Винсент Коштел от Върховния комисариат за беженците на ООН. Аз редовно поддържам връзка с него. Не знам кога вие сте разговаряли с него. Вярно е, че той бе загрижен тъй като нямаше възможност да провери в какво положение се намират върнатите в Турция сирийци. Наскоро ме уведоми, че е разрешил този проблем, че е успял да се свърже с върнати в Турция сирийци. Доколкото знаем, 453 сирийци доброволно са се върнали в Турция. 44 от тях са получили временна закрила. Деветима са предпочели да напуснат страната и да се завърнат в Сирия. Те или са се отказали от временната си закрила, или изобщо не са я поискали. Това е което мога да ви кажа по този въпрос. Ресурсите на ЕАСО и това дали се изразходват целесообразно. Във връзка с това зададохте и въпрос за набирането на преводачи. С течение на времето бяхме свидетели на известни промени в начина по който ЕАСО предоставя подкрепа на компетентните органи в Гърция. ЕАСО в момента действително пряко наема преводачи, поради причините, които упоменахте и вие. Освен това, ЕАСО на местно ниво набира служители, които да подпомагат процеса на регистриране. Както виждате, учим се от опита си. Има нещо, което не е много лесно да се набави на пазара, а именно специалисти в областта на убежището, нези, които разглеждат молбите за убежище. За това държавите членки трябва да поемат ангажименти за командироването на повече такива експерти. Така ще се ускори процедурата по предоставяне на убежище. Бе засегнат по-общият въпрос за положението с правата на човека. Нека ви уверя, че комисията подхожда много сериозно към всички доклади по този въпрос. Въпросите, свързани с правата на човека, редовно се поставят на дневен ред, когато разговаряме с компетентните органи в Турция. Поддържаме активно връзка и с неправителствени организации – Допускам, че всички тези въпроси ще бъдат засегнати и в доклада за напредъка на Турция, който предстои да излезе по-нататък. Винаги, когато разговарям с журналисти или други проявяващи интерес към темата лица, ми се задава въпросът – какво ще стане, ако споразумението Европейски съюз Турция се провали, независимо от причината? Аз и моят екип си взаимодействаме с гръцките компетентни органи. Това е нашата част от работата по прилагането на споразумението. Не мога да се изкажа компетентно по други въпроси, свързани с него. Няколко от вас говориха по въпроса за пренасочването Попитахте ме дали мога да направя разбивка по националности. Опитах се да намеря таблица, в която има такава разбивка. Мога да ви я изпратя по-нататък, ако наистина проявявате интерес. Централният средиземноморски път от Либия към Италия се използва най-вече от граждани на страни от африканския континент. Миналата година няколко хиляди сирийци също преминаха от Либия към Италия. Но техният брой е намалял. Пренасочването, използването на други пътища По този въпрос мога да кажа, че да, хората използват други пътища. Увеличила се активността по българската граница, например, но става дума за наистина много малък брой хора – драстично спадна броят на пристигащите в държави, които не са на предната фронтова линия, не са на външна граница. Бяха зададени някои основателни въпроси за положението в лагерите в Гърция, включително и в Кон континентална Гърция, в северната част на страната. Колегите от Генерална дирекция Хуманитарна помощ и гражданска защита, екипът на комисар Стиленидес, мобилизираха средства за допълнителна подкрепа чрез различни организации за предоставяне на помощ. Така че приемателните центрове да се подготвят за зимата, да бъдат модернизирани и приемателните центрове в континенталната част на страната. Работи се все по-активно и по механизма за наемане на жилищна площ. Правим всичко възможно, за да се подобрят условията на настаняване. По въпроса за пренаселеността, в момента най-вече съм загрижен не във връзка с континенталната част, а с островите. Тук работим най-активно. Нека спра до тук. Ако съм пропуснал нещо, моля да ми припомните. Ще ви отговоря на въпроса да отговорим на някои другите въпроси. Първо е за ЕАСО в малко по-широк смисъл. Трябва да не забравяме, че ЕАСО е, действително зависи от е, експертите, предоставени държавите членки. ЕАСО може да координира. Е, но не това е най-голямото затруднение при преместването в момента, но също времено това все пак е проблем и е взет предвид взем, правим е, всичко възможно експертите да могат да бъдат изпращани там, където са необходими, когато са необходими. Що се отнася до невключването в решението за презалването, за Австрия има временно е, престановяване на ангажимента на Австрия така че за Австрия това е приемливо. Обаче а, не е приемливо това, че Унгария не е приела а, хора за преселване, нито Полша от април насам. Комисията има право да започне процедура за не спазване по конституционните промени. Няма да задам, да, отговорен, да коментирам по този въпрос сега за подновяването на трансферите към Гърция по Дъблин, системните недостатъци на системата за обежда в Гърция са известни от 5 години. Трябва да се сложи край на тази ситуация и всички държави членки трябва да имат възможност да прилагат съществуващия регламент от Дъблин по правилен начин. Това е много важно, за да може да се стабилизира политиката в областта на миграцията и да се завърнем към нормално функциониращ Шенген. Бъдещото подновяване обаче трябва да вземе предвид предизвикателствата, с които се сблъсква Гърция също и да стане постепен. Благодаря и на двама ви виждам, че не винаги е ви е особено комфортно тук, в нашата парламентарна комисия. Е, това се прилича и от езика на тялото ви, и поне два пъти, но искам да ви кажа, че за нас е много важно да идвате тук, защото много е проблемна тази сделка между Европейския съюз и Турция. И от тук нататък е, търсим а, поне някакви зачатки на политика на презаселване, която да може да се приложи. Но като се има предвид, че от гледна точка на правата на човека положението е изключително сложно и при положение, че имаме своите е, задачи като политици, трябва да настоим на тези права на човек и да поддържаме връзка с вас и без а, такава връзка няма как да си вършим работата. И към господин Нилсен и към вас а, с отправени думите ми. Ясно е, че а, ще задаваме остри въпроси, но въпреки това бихме искали да поддържаме този диалог и да го провеждаме по-често, защото въпросите за правата на човека ще възникват отново и отново както и, други, и във връзка с други стратегически теми. Жалко е, че няма как да се задават допълнителни въпроси. Нямахме достатъчно време днес. Що се отнася до отделните страни, говорихме за Гърция и за други страни. Ясно е, че има сериозни поводи за безпокойство. Също времено колеги са забелязали промяна и на място в някои страни. Затова бих искал да поддържаме връзка по-редовно, да се виждаме по-често, защото така ще можем внимателно да следим и в стратегически план, и в практически план случващото се на място в областта на правата на човека. Добре е да обмислим как да включим това в графика. Знам, че не трябва да посвещавате цялото си време, за да отчитате дейността си, но също времено това е Европейския парламент. Той изпълнява своята функция за демократичен контрол. Благодаря ви за присъствието, благодаря на колегите за това, че взеха участие по тази важна тема. А сега към следващата точка, която също е свързана с тази тема. Става дума за доклада за напредъка относно общата европейска система за обежище. размяна на мнения. So we move on to this related item is the reform of the common European asylum system. The slow... И така. Представители на словашкото председателство са тук, за да ни предоставят информация. Да, добре е, дошли за дебата от миналата седмица в съвета по правосъдие и вътрешни работи. И по-конкретно относно общата европейска система за обежище. Извинявам се, че ви притискам с времето. Извинявам се и на колегите, че няма как да обсъдим темата в подробности, но нека да започнем поне сега и ако искаме допълнително да обсъдим нещата, можем да включим темата и по-нататък в дневния си ред. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда възможно най-кратък и най-информативен. Както знаете, Европейската комисия представи пакет законодателни предложения за обежището на два пъти, на две стъпки през април и през юли. Обаче на председателството разглежда тези предложения като взаимосвързани, т.е. като част от едно взаимосвързано цяло. Председателството за решение да работи по тези предложения в съвета на три нива или в по-конкретно в три области. Първо проект за регламент за Евродак и Агенцията за обежището. Е, председателството възнамерява да работи в тази област до края на своя мандат и се надяваме да се стигне до позиция на съвета по тези две предложения. Освен това възнамеряваме да обсъдим регламента от Дъблин и този за квалификациите. Това е а, второ ниво. Тези предложения са под раздел от целия пакет и Третия етап е преразглеждането на рамката за презаселването. Този доклад беше одобрен от съвета по правосъдие вътрешни работи в четвъртък, вземайки предвид насоките по някакви предложенията представени на нашия, нашата председателството по Евродак. Обсъдихме някои от оставащите въпроси с делегациите. Делегациите изразиха широка подкрепа за целите на предложението и за разширяването на възможностите да се предостави по-широк достъп до данните, съхранявани в Евродак по Европейската агенция за обежището, държавите членки приветстват целта на предложението и по-конкретно идеята да се засили ролята на настоящата служба ЕАСО. Една от темите, която все още не е оточнена, е свързана с механизма за наблюдение на системите за обежище в различните държави и членки. Някои държави и членки смятат, че е, не трябва да се подбива доверието е, между различните системи, че това трябва да се решава на национално равнище и съветът е, под ръководството на председателството следва да стигне до позиция до края на годината. За Дъблин първи технически преглед на предложението. Повечето делегации са съгласни, че трябва да се реформират съществуващите правила по Дъблин и подкрепят основните цели на предложението и по-конкретно по-бързо определяне на държавата членка, отговорна за вземане на решение по статута на обежище и предотвратяване на вторични придвижвания. Що се отнася до новите елементи в предложението, председателството разглежда възможностите за конструктивен дебат в съвета по това предложение. Ако регламентите и директивите, свързани с условията а, е, за приемане, както и а, е, условията за обежище, не сме толкова напреднали. Е, предложенията дойдоха едва през юли и държавите членки имат нужда от време, за да анализират тези сложни и важни предложения. И накрая рамката за презаселване в Европейския съюз бе проведен дебат за политиката. Министрите приветстваха целта на предложението и подчертаха, че действително презаселването е отговорът за на целта по-добре да се управляват миграционните потоци. Целта е да се работи възможно най-конструктивно по-нататък по тази тема. Очаквам въпросите ви. Това беше обобщение на заключенията, но все пак бяха очертани някои въпроси. Имате ли конкретни въпроси? Софи Инфелд. Благодаря за информацията. Знам, че едва ли е лесно да се говори от името на 28-те държави членки. Но а, доста съм изненадана от това, че някакси този въпрос не се третира като спешен. А въпроси като сигурността, становището за Турция, либерализирането на визите, всички бързо се договарят да се прилагат спешни бързи процедури, да се а, е, е, прескочат обикновените процедури. Ами, тук също се справяме с доста сложен въпрос, а, е, доста остър въпрос, въпрос, който много хора наричат криза. Е, ако е криза, не трябва ли да се реагира по-бързо? Мисля, че съветът може да положи малко по-голямо усилие. Затова искам да знам защо и как така, изведнъж за съвета това вече не е криза. Благодаря. Госпожа Холмайер. В допълнение към казаното от Софи Индвелт, оставам с впечатлението, че в съвета няма единство по някои много важни въпроси. Например, работата по Дъблин, презаселването и подобни въпроси и едва ли ви е лесно като председателство. Имам конкретен въпрос относно презаселването. Обсъждаме визовия кодекс и разбираме, че държавите членки не искат хуманитарните визи да са част от визовия кодекс, те искат да са част от досието по презаселването. Мислите ли, че тази хуманитарна виза може да бъде включена в схемата за презаселване и можем ли да постигнем някакъв напредък, защото това е малко по-гъвкав подход, отколкото да се залага само на презаселването. Значи хуманитарната виза трябва да е възможност. От друга страна трябва да разгледаме схемата на презаселването, за да се изпълни тя както трябва. Малин Бьорк. Благодаря. Съвсем накратко, аз съм докладчик по предложението за презаселване. Искам да науча малко повече за следното. Говорихте ли за това дали държавите членки подкрепят засилването, ускоряването на работата по националните е, програми. Говорихте ли за това как могат да се увеличи броя на през заселените лица, защото това е информация, която получавам, когато разговарям с различни представители от държавите членки. Те ме питат за нещо подобно. И освен това, знаете ли какви ще са сроковете? Ана Гомеш. Ние говорихме с група от експерти неодавна по темата Дъблин. Системата, която се основава на принуда, на задържане, на възпиращи фактори. Казахме, че имаме нужда от система, която се основава на защитата на търсещите убежище и на сътрудничеството. Тъй като съвета а, смяташе да обсъди въпроса с процедурите за убежище които са били в сила до 1991 година, например, и във връзка с Косово, искам да попитам следното. Обсъждали ли сте възможността за идване на кандидати за обежище по законен начин, за да не се налага тези хора да трябва да преминават като престъпници между нашите брегове, без документи и така нататък. И на следващо място съвета обсъжда ли факта, че правата на хиляди хора в Европейския съюз в момента са нарушени? И те се третират като престъпници. Барбара Спинеле. Взимайки повод от казаното от Софи Интфелд. Съвета не иска да осъзнае колко сериозна е кризата. Затова нека да попитам следното. Тази неохота от страна на съвета, дали се дължи от, на това, че сега има една подгрупа от държави в съвета, която е много против да има политика на обежище, което да се основава на солидарността между държавите членки. Група държави, която е много против преместването. Имам предвид Вишеградската четворка, вашата собствена държава е една от тези държави. Знам, че днес изказвате от името на председателството, от името на съвета, но вие сте представител и на собствената си страна. Вие представяте една държава от Вишеградската четворка. Давам ви думата, каза председателя. Благодаря. Ще се опитам да бъда максимално кратък. Ще се опитам да не пропусна нито един от въпросите. Защо смятаме, че не трябва да се бърза? Искам да ви уверя, че едва ли има по-голям приоритет за нас, за нашето председателство, отколкото пакета предложения във връзка с убежището. Аз съм убеден в това. Няма да коментирам какъв е приоритет на различните делегации – какво е важно за тях в рамките на тези досиета. Аз съм съгласен, че може скоростта да се увеличи. Председателството винаги е готово да разговаря. Делегациите от своя страна имат нужда от време за да анализират подробно съответните предложения. Аз не смятам, че сме обърнали гръб на кризата и не смятам, че хората мислят в съвета, че, че няма криза. Толкова по този въпрос. Дали има разнобой в съвета, както попита госпожа Холмайер, да, въобще не можем да говорим за консенсус. Много далеч сме от консенсуса по много въпроси. Основната роля на нашето председателство е да работим по тези аспекти, където има единство и да се опитаме да постигнем единство по другите въпроси. Що се отнася до хуманитарните визи, да, ние искаме да видим как това предложение може да бъде включено в предложението за презаселване. На много ранен етап сме и не можем да кажем дали това ще е възможно. Що се отнася до презаселването, въпросът беше дали съвета по ПВР е разговарял за увеличаване на броя на хората в рамките на националните схеми. Съвета не обсъди националните схеми. Съвета не говори за бройки. В четвъртък говорихме за рамката за презаселване. Дебат по-скоро беше концентриран върху предложението на комисията. Знаете, че в него няма конкретни цифри. По отношение на прегледа на Дъблин. Замяната на принудата и възпиращите мерки с защитата и сътрудничеството. Знам от много колеги експерти, включително работещи за парламента, че има много интересни проучвания. Проучвания изготвени и по поръчка на парламент. Искам да ви уверя, че тези проучвания ги четем. По отношение на директивата за временната закрила, дали тя се използва. Този инструмент не е обсъден, не е използван по простата причина, че комисията трябва да направи такова предложение, именно да се използва директивата за времената закрила. Комисията не е направила такова предложение. Съвета съответно не е в позиция да реши Вярно е, естествено, че съвета не е обсъдил използването на тези инструменти по собствена инициатива. Вишеградската четворка и неохотата. Искам да се върна към първия отговор, който дадох. Аз не мисля, че ние смятаме, че няма криза. Вярно е, че аз представлявам и председателството на съвета и своята собствена страна. Не е моя задача да съдя дали словашкото председателство е честен посредник. Ние искаме да работим за това всички да са доволни и за реализирането на общото благо за всички в Съюза. А вие ще решите дали сме изпълнили тези задачи. Вие имате право да решавате това, други хора имат право да го решават, но не и аз. Софи, нямаме време. Софи Недвелт, оценявам това, че не отговорихте честно. Разбирам, че е много трудно да се стигне до споразумение при вас, но и на нас не ни е лесно. И при нас има голям разнобой. Всички колеги обаче искат да се постигне конкретен резултат. Аз съм един от докладчиците по директивата за приемането. Работим в рамките на срокове, които ще ни дадат възможност да започнем преговори в началото на пролетта. Ако словашкото председателство малко позасили скоростта на работата и се опита да постигне резултат, който да ни позволи да започнем преговори, то би било много добре и можем да имаме нещо конкретно в такъв случай, в случай, че това стане, до лятото. Председателя, много уместен коментар. Благодаря ти, Софи. Бяха направени политически коментари. Говори се за ролята на председателството. Оценяваме вашите усилия. Благодаря ви за работата. Искам да ви кажа, че наистина осъзнаваме, че председателството работи много. Благодаря ви. Още веднъж, уважаеми колеги, така приключваме. Точка разни. Няма нищо по точка разни. Следващото заседание е на 20 октомври в 9 часа. Благодаря. Заседанието приключи.